Very good. Very good. A warm welcome, uh, dear colleagues. Um, if we can begin our Добре дошли, скъпи колеги. Имаме важно заседание този следобед. Аз съм председател на комисията Либе и ми е много приятно да посрещна колегите от националните парламенти. Това е важно заседание, което ще разгледа глобалния пакт на ООН за безопасна, организирана и законна миграция, както и глобалния пакт за бежанците. Това са два пакта, свързани с много важни проблеми на днешния ден. Така че заседанието наистина е много, много съществено. Искам да кажа добре дошли на нашите гости от националните парламенти. В хода на деня ще се присъединят и други гости. След обеда госпожа Викстрём ще председателства заседанието, аз ще председателствам първата част. И да и уважаеми колеги от националните парламенти, господин комисар Аврамополос, уважаеми гости, добре дошли на това междупарламентарно заседание на комисии, заедно с колегите Добравка Шуица, заместник-председател на Комисията по външни работи на Европейския парламент. За жалост, поради зимните условия в София, госпожа Грузданова, която председателства Комисията по външни работи, в Народното събрание на Република България нямаше как да пристигне в Брюксел днес. Затова и второто заседание ще се ръководи от колегата Сесилия Викстром. Уважаеми колеги, много ми е приятно да ви кажа добре дошли на това важно заседание. Имаме 33 членове на националните парламенти и камери от 19 различни държави членки и Норвегия, една страна от Европейското економическо пространство. Посещението за мен показва големия интерес на националните парламенти към темата. Европейският парламент и комисия Либе в частност обръщат голямо внимание на процеса, довел до глобалния пакт на ООН. Това е историческа възможност да определим принципите и ангажиментите, свързани с международната миграция. Още през септември 2016 година Европейският парламент участва с делегация, председателства на от Сесилия Викстром, на срещата на върха, в срещата на върха за бежанците и мигрантите. На нея беше приета декларацията от Нью Йорк. Нашата комисия прие набор от действия за активна ангажираност и принос към процеса. От тогава сме провели различни заседания, посветени на темата, заедно с комисиите АФЕД и ДЕВЕД. Благодаря на всички, които се ангажираха в този процес. Уважаеми колеги, днес имаме възможност заедно с колегите от националните парламенти и комисия АФЕД, заедно с комисаря Аврамополос, да направим следващата стъпка. Замислихме тази среща, за да увеличим до максимум участието на колегите от националните парламенти – ние разбираме, че голяма част от дебата се провежда на национално ниво. Отбележете, че по практически причини е осигурен конферентен превод на всички официални езици, освен ирландски език. Срещата е структурирана ясно, за да може да разгледаме двата паралелни процеса. Първата сесия ще разгледа глобалния пакт за бежанците, а втората глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция. Всички наши оратори са участвали на различни нива с различен подход в съставянето на тези два документа. Ние в Европейския парламент подготвяме резолюция, която трябва да е готова през март. Крайният резултат обаче е един колективен процес. Ние трябва да работим по изграждането на консенсус. Аз съм убеден, че нашата среща ще бъде един ценен принос към този процес. Накрая, мисля, че Европейският парламент трябва да участва в конференцията в Марокко по-късно тази година през декември, тъй като ние можем да се присъединим към гласовете в дебата по законодателните въпроси, свързани с миграцията и убежището. Приятно ми е да представя колегата Кристия, заместник-председател на комисия АФЕД. Заповядайте господин Кристия. Благодаря. Благодаря ви, господин Морае, за организирането на това заседание. Благодаря на колегите от националните парламенти за това, че дойдоха до Брюксел за дебата. Много ми е приятно, че имаме възможност да разговаряме с парламентаристи от целия Европейски съюз по тази толкова важна тема. Европейският парламент винаги е подкрепял усилията на ОНЕ за една глобална рамка за миграцията и бежанците. Следователно, ние внимателно следим процесите по глобалния пакт, започнал със срещата на върха на ОНЕ през 2016 година. Мината година имахме консултации, установяване на състоянието. Ние внимателно ще следим между правителствените преговори, които са започнали. Искаме нашият глас да бъде чут в хода на преговорите. Освен това имаме и пленарна резолюция за месец март. Миграцията е световна реалност, както посочи главния секретар на ООН в своя доклад. Броят на мигрантите е около 260 милиона по целия свят въоръжените конфликти, бедността, измененията на климата, демографските промени, увеличаващите се разлики между богати и бедни по света ще продължат да карат хората да напускат домовете си. Миграцията няма да изчезне и нито една страна не може да се справи сама. Следователно трябва да намерим начин да се справим с миграцията и насилственото разселване, който е добър за мигрантите и бежанците, както и за приемните общности и страни. Те трябват ни международни норми, така че миграцията да протича по един установен начин – а бежанците и мигрантите да не са подложени на злоупотреби и експлоатация. Точно това цели глобалния пакт за миграцията и глобалния пакт за бежанците. За първи път правителствата се съгласяват да приемат общ набор от принципи за миграцията и бежанците по света. Нулевия вариант оповестен преди няколко седмици, определя набор от много добри общи принципи и ангажименти. Мисля, че те са отлична основа за междуправителствените преговори. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Кристия. Виждате, колеги, тук присъстват и колеги от комисията АФЕТ. Ние искаме да имаме един холистичен подход. Ако погледнете списъка на нашите оратори, разбирате колко е важно нашето участие в този процес. Много се радвам, че комисарят Аврамополос присъства. Той също ще отправи своето послание. Оценяваме високо усилията му в този процес. Заповядайте, господин комисар. Thank you, Claude. Благодаря, господин председател, драги Клод. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на националните парламенти, много се радвам, че съм тук днес, за да говорим за продължаващия процес към приемането към края на тази година за глобалния пакт, пакт за беженците на ОНЕ, както и глобалния пакт за безопасна, организирана и е, легална миграция. Много се радвам, че тук е, присъстват и представители на е, Върховния комисариат за беженците на ООН. Това е много важен момент в международното сътрудничество и всъщност сега определяме наследството, което ще оставим на бъдещите поколения. Това е отлична възможност да постигнем общо разбиране за това как по човешки начин и по ефективен начин да управляваме миграцията и днес и в дългосрочен план. Европейският съюз трябва да изиграе една важна роля – Както може би знаете, минал седмица бях в Нью Йорк на среща с а, генералния секретар на ОНЕ, господин Готиерес, Лис Харбър а, и представители а, и словашкия министр на външните работи който председателства Общата асамблея на ОНЕ. Всички те очакват от Европа да изиграе водещата роля при тези преговори. През последните три години Европейският съюз засили своето сътрудничество с основни страни партньорки. В наш интерес е да консолидираме сътрудничеството в световен план. Защо? Ами, защото първо, гражданите ни искат от нас, и то съвсем правомерно, да управляваме миграционните потоци по-ефективно. Второ, защото тук не говорим само за национална отговорност или отговорност на ниво Европейски съюз. Говорим за отговорност в световен план. И на трето място, защото трябва да сме по-добре подготвени за бъдещето. Възможно е в бъдеще да възникнат нови кризи, но няма да имаме каквото и да било извинение, е, ако а, сме неподготвени. А, кризата от преди 4 години беше напълно безпредседентна за Европа и тогава действително подготвеност нямаше. А, все още ситуацията е доста крехка и способността ни за реагиране трябва да бъде засилена. За всеки един от двата пакта трябва да постигнем добро равновесие, което е важно и в общата миграционна политика. Подхода, който разработихме в Европа през последните три години, постигна резултати. Броя на пристигащите е, през 2017 година е 20% по-нисък от 2014 година, годината преди кризата. Външните граници на Европейския съюз са по-добре охранявани, по-добре управлявани и е, с нашата подкрепа условията за живот на мигрантите в трети страни са се подобрили, особено в Турция и е, кандидатурите за обежище са спаднали с 50%, а държавите членки са ускорили процедурите си за разглеждане на тези кандидатури. Засилихме усилията си е, за връщане на нелегалните мигранти и, е, за, и работим по постигане на безопасен е, легален достъп до Европа. Е, нашият опит ще допринесе много за световните пактове а същевременно това ще даде и възможност да променим цялостния наратив за миграцията и в Европа, и по целия свят. И тук искам да подчертая колко много разчитам на вас, на членовете на Европейския парламент и на националните парламенти, които могат да говорят пред гражданите за миграцията въз основа на факти, а не въз основа на някакви митове. И тук ще споделя няколко а, подробности. Първо, по отношение на Световния пакт, за беженците. Броя на принудително разселените лица по света днес надхвърля безпредседентния брой 65,6 милиона души. Все повече се влушава положението на беженците през последните години. И затова постигането на договореност за един такъв пакт е исторически необходима. Европейския съюз е един от основните участници, за да може да се, е, за, в усилията за предотвратяване на е, възникване на нови конфликти и за разрешаване на съществуващите конфликти, но въпреки това, това отнема време и е, продължава да има ситуации, в които хора са принудени да, се, да бягат. А, междувременно се налага в световен план да проявим отговорност и солидарност, за да може по някакъв начин да реагираме на този огромен брой разселени хора. За това трябва да се е, създадат устойчиви решения, за да можем е, колективно да сме по-способни да е, управляваме и реагираме на ситуации, в които има голям брой беженци в световен план. Това изисква и споделяне на отговорностите между държавите от частнички. Европейският съюз твърдо подкрепя тази цел. Възоснова на натрупания опит през последните години, знаем, че се налага да изградим механизми, които да са устойчиви на кризи и те да действат и в рамките на Европейския съюз и в трети страни. И в това отношение Европа вече постига резултати. През 2016 година 672 000 души са получили статут на закрила в Европа. През 2017 година европейските държави членки са предоставили закрил на 382 000 души, основно от Афганистан, Сирия и Ирак. Същевременно, други страни, особено в Близки изток и Африка, приютяват още по-голям брой беженци и е наш дълг, а е и от наш интерес да им предоставим подкрепа за това. В тази връзка изявлението за отношенията между Европейския съюз и Турция е добър пример за начин, по който можем да подкрепяме страни, приютяващи беженци. Турция е страна, в която има над 3 милиона беженци. 3 милиарда евро е общия бюджет за предоставяне на хуманитарна помощ, образование, здравеопазване, комунални услуги и социално-економическа помощ и на беженците, и на прием, приемащите ги общности в Турция. След бягството си от а, зоната на война или конфликти, хората продължават да се придвижват, докато не намерят някакви условия на стабилност и безопасност. И е, ако се а, е, създадат такива условия а, по-близо до тях, а, е, това намалява опасността те да станат жертва на безмилостни каналджи, на хора. Затова сме длъжни да помогнем на страните, приютяващи голям брой беженци. Същевременно трябва да подобрим и правните мерки, които позволяват да се намали натиска върху тези страни. През последните години Европейския съюз напредна значително. Чрез прилагането на Европейската схема за заселване от юли 2015 година, и изявлението Европейския съюз Турция от март 2015 е, година позволи презаселването на 27 000 беженци. Искаме да постигнем повече резултати и да преселим 50 000 души през следващите две години. Чрез Световния пакт е, очакваме повече страни от света да участват в тези усилия по заселване. много съжаляваме, че Съединените щати се оттеглиха от този си ангажимент. Съединените щати са една велика страна, която години наред а, изпълнява тази своя отговорност е изключително съвестно. Приветствам мерките и по отношение на приемането и, и допустимостта. По-добре координиран подход е важен за сигурността на всички ни. Да има по-добро, по-добра проверка на новопристигналите и е, по-добро управление на потоците и по-добра оценка на потребностите на пристигащите. Това е много важно за установяване на това, кои мигранти са в по-уязвимо положение а, и представена специална помощ, особено на децата. И не можем да бъдем самодоволни. Постигнали сме резултати, да, действително, направили сме много, за да помогнем на беженците и на съседните страни, приемащи беженци от Сирия. Но конфликтите там не са приключили. ситуации като кризата с общността Рохингия ни припомнят, че подобни тежки кризи могат да възникнат и на други места по света. И трябва да сме готови. Нещо, което ме води към темата на Световния факт за миграцията. Много хора бягат от конфликти, но не трябва да забравяме, че много хора в днешно време, които прибягват към миграция, не бягат от конфликти. Всъщност мобилността е много характерна за времето ни. Най-вероятно историците ще нарекат нашата ера векът на, на, на, на мобилността на хората. Въпросът е не как да спрем тази мобилност, а как заедно да я управляваме. Преди два часа се срещнах с двамата са фасилитатори, отговорни за работата по е, Световния пакт за безопасна, организирана и легална миграция. Изразих своята благодарност за добре балансирания първоначален вариант на текста. Споделих с тях позицията си, че Световният пакт може да постигне резултати само ако прави ясно разграничение между легалната и нелегалната миграция. За да се направи една крачка напред, всички държави трябва да признаят като част от този световен пакт, че първо приемащите страни трябва да допуснат някои хора на своята територия. Второ, страните, от които тръгват а, мигриращите, а, трябва да се задължи да а, приемат обратно. своите граждани. Също времено легалната економическа миграция е до... още един допълнителен елемент за добро управление на миграцията. Ако я управляваме добре, това ще се отрази добре на всички общества и за, мигрантите, и за приемащите общества, и за мигрантите, и за страните, от които те са дошли. Затова работим по целеви пилотни проекти за легална миграция с трети страни. Същевременно, економическото положение в приемащите страни и техните способности за интеграция трябва да бъдат взети предвид трябва да се взема предвид и социално-економическата ситуация в страните на происход. Трябва да приемаме много насериозно и борбата срещу нелегалната заетост, като същевременно гарантираме възможност на легално пребиваващи мигранти да търсят работа при достойни условия. Трябва да бъдем реалистични и прагматични. Онези, които нямат право да пребивават, трябва да бъдат върнати възможно най-бързо. Нашите граждани очакват да го направим. Можем да а, си позволим да проявяваме гостоприемство към онези, които а, имат нужда от него, само ако откажем гостоприемството си за онези, които нямат право на него. И също така е много важно международното сътрудничество в областта на развитието. Трябва ясно да се формулира задължение изпращащите държави, т.е. държавите на происход, да са длъжни да приемат обратно своите граждани. Европа вече е, работи с Бангладеш, Гвинея, Етиопия е, за по въпросите за реадмисията. Глобалният пакт за миграцията трябва да подкрепи и задълбочи този процес. Освен това, трябва да приемем факта, че онези, които имат право да пребивават в нашите страни, независимо от това дали са беженци или други а, легално пребиваващи мигранти, трябва да намерят а, пълноправно място в нашите общества. Трябва да се инвестира в интеграция. И това е от социален интерес и от економически интерес за всички, за обществото на бъдещето. Уважаеми колеги, нямаме време за губене. Тези два пакта идват в подходящия момент. Искам да благодаря на Клод за това, че организира днешната среща. Тя е изключително важна. Трябва да бъдем по-смели, трябва да бъдем по-амбициозни за бъдещето. И от политическа гледна точка, и от оперативна гледна точка – и от финансова гледна точка Европейския съюз и държавите членки на Европейския съюз трябва да имат една ясна обща позиция в международен план, за да се постигне споразумение по двата световни пакта до края на тази година. От интерес за нас е да се постигне общо разбиране за правилното управляване на миграционните потоци и на беженските потоци по целия свят. Затова се надявам да се ангажирате и вие в плодотворни и подробни разговори с съответните си правителства по въпросите за този пакт. Аз ще продължа да следя преговорите в Нью Йорк и с удоволствие ще продължа да ви информирам по тази важна тема. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин комисарио. Вие подчерталахте колко са важни всички тези въпроси, за това, че трябва да се е, действа по приобщаващ начин и двата пакта са много важни на глобално ниво. Благодаря ви за вашето ключово изказване. Преминаване към, към първата сесия, уважаеми дами и господа. Много се радвам, че имаме представители от ОНЕ, от НПО и от МОМ. Ще ги помоля да дойдат тук отпред и да вземат местата си. Още веднъж благодаря на господин комисаря. Колеги, ще направим кратка пауза, за да могат ораторите да вземат местата си. So, colleagues, as, um, so as not to uh, take up all of your time, I'm going to just... Уважаеми колеги, ще започна с um, уводните си думи, докато колегите заемат местата си. Okay, so welcome to all of... Добре дошли на всички вас. Първата сесия ще започне сега и след нея ще има разискване с представители на националните парламенти, тези на ЕПА, с участието на Роберта Мецола и Сесил Кенге, които са са докладчици по доклада за необходимостта от съобхватен подход на ЕС към миграцията. Имаме специални гости, които ще изложат своята гледна точка, свързана с световните пактове и ще споделят с нас какъв е отбележ... какъв е отбелязания напредък. Радвам се, че те отделиха време, за да бъдат тук с нас. Волкър Търк е тук сред нас. Той е, от, той е представител на ВКБОН. Имаме представител на Европейската комисия. Госпожа Пападополос е от Европейския съвет за бежанците, живещи в изгнание, господин Фабио Балус. Той също е от Организацията за подпомагане на бежанците. Благодаря ви, че сте тук сред нас за да ни изложите вашата гледна точка. Има декларация от Нью Йорк, която включва практически аспекти от така наречения нулев проект. Благодаря и на посланиците, които ще се изкажат по време на следващата сесия. Срещаме се тях преди заседанието. Този нулев проект полага основите за официалните разговори. Той стои от две части. Всички наши оратори ще се спрат на тези два проекта текста и след това ще проведем дискусията. Без да губя повече време, се обръщам господин Волкан Турк от ВКБОН, за да се изкаже за десетина минути. Моля, имате думата и добре дошъл отново. Благодаря, господин председател Мораес. Благодаря член, и на вас, членове на Европейския парламент, уважаеми дами и господа. Благодаря ви, че ми давате тази възможност да обърна към вас по тази така важна тема, пред която е, изпратена, е изправена Европа и целия свят. И е много важно да можем да разчитаме на вашата подкрепа, на вашата лична подкрепа, разбира се, и най-вече на тази на Европейския парламент и на отделните национални парламенти. Знам, че дори на междупарламентарно ниво има поети много ангажименти, свързани по въпросите, е, свързани с въпросите за миграцията и бежанците. Преди да премина в някои от подробностите. Ще очертая самия контекст. Част от него чухме и от комисара Вамополос, но ам, ще изложа този аспект и от гледна точка на ВКБОМ. Не трябва да ам, губим поглед от този глобален контекст. През последните години броя на през заселванията е неимоверно голям в своя размер, обхват и а, има и насилствено разселване. 22,5 милиона са бежанците. Това са хора, които са избягали от а, конфликти, от, поради нарушаване на техните човешки права, а, поради преследване и така нататък. Има и бежанци следствие на влушените климатични и екологични условия. В страни като Сомалия, Руг, Руга на Африка, това са фактори, които също и важно, играят много важна роля, трябва да се имат предвид. Нещо друго, свързан с дискусия, която се води в Европейския съюз. Трябва да се има предвид, че страните, които са засегнати най-много, не са в Европейския съюз. Те са в далечния юг. 84% са в най-отдалечените части на света и са изправени пред много големи предизвикателства. Това са страни като Уганда, от която са избягали около се избягали няколко милиона хора в Южен Судан. Има много общности, които имат нужда от бърза помощ. 60% от всички беженци са всъщност разположени в 10 основни държави, които са ги приели. Виждате какво е съотношението в глобален мащаб. Не са въпрос само за бежанците и за хората, които са вътрешно разселени. 43,1 милиона са разселените. Има и 10 милиона, които са без гражданство, без родина. Проблемът с Миянмар и Бангладеш. 700 хиляди е броя на представителите на общността Рохинга, които са намерили убежище в Бангладеш, защото са подложени на зловеща дискриминация в собствената си страна. През 1946 година беше подписана една от първите резолюции на Генералната асамблея на ООН е, че такива случаи засягат цялата международна общност и за това се изисква международно сътрудничество, за да се предприемат мерки. И така, в рамките на ООН е, много отдавна вече е отразен този факт, а именно, че трябва да се направи нещо по въпроса и от 46-та нататък ставаме свидетели на създаването на една оперативна рамка за действие спрямо бежанците. Създадоха се институции като ВКБОН, както и Агенцията за облегчаване положението на беженците от Палестина. Също от значение декларация от Нью Йорк, която вие споменахте. Тя даде началото на два процеса. Един е, свързан, е, е, един е свързан с беженците и други е свързани с, и други е свързан с безопасното организиране и законна миграция. В Габон е един създаде един вид хибрид възоснова на практическото изпълнение на всъобхватната рамка за действие спрямо бежанците. Почерпи се опит от предишните действия, които са предприяти по отношение на бежанците. Целта е да се изготви един текст, а, с помощта на представители на Европейския район, националните парламенти, на НПО, на гражданството, на гражданското общество и а, имаме а, е, пет тематични консултации, които бяха проведени миналата година в Женева, свързани с тази обхватна рамка за да се спрямо беженците и започнахме изготвянето на този нулев проект, а, с, който беше изготвен на 31 януари и тогава започвах и официалните консултации в Женева. Тоест, вече официално се ангажираме с държавите членки, с други международни институции, за да видим какви мерки ще бъдат предприяти в бъдеще, като се черпи главно от вече натрупания опит много често във вашата комисия, в комисията АФЕТ е била посочена необходимостта да се предприеме нещо, за да се отбележи напредък. За какво става въпрос при този нулев проект или първоначален текст? Като цяло, целта е да се запълни една основна празнина, която съществува и тя е свързана с споделяне на международната отговорност на световно ниво. Това е много труден въпрос, с който се занимаваме през годините. Това е споменато в конвенцията от 1951 година, но не е навлизано в големи подробности как да бъде постигнато международното сътрудничество. Само се споменава като такова, никакви насоки не са посочени, що се отнася до необходимите мерки. Почти 70 години е, е събиран опит в е, тази насока. Има различни видове мерки, които могат да се приложат към страните, които са засегнати. Да речем на страни като Бангладеш, Танзания, Уганда и други, които са били подложени на голям наплив от беженци. Има 5,3 милиона беженци от Сирия, в които се намират съседните на Сирия държави. Целта е да се обхванат повече от една държави. И има основни държави донори, които играят много важна роля, но има други, които могат да бъдат включени в областта на презаселването. Презаселването е важен сигнал, свързан с солидарността. Имаме нужда от тази солидарност, не само, що се отнася до ситуации, които до ситуации, които са свързани пряко с Европейския съюз. Трябва да работим по хуманитарното развитие. Имаме много добър опит със Световната банка, но ам, когато бежанците са поставени при лоши условия, трябва да се а, осъществи сътрудничество на ранен етап, за да могат тези бежанци да имат достъп до образованието, до, здравно, до система. И е, има много случаи, в които насилственото презаселване може да се превърне посредством определени мерки в е, предимство. Трябва да се търсят различни решения и такива мерки не са възможни е, винаги, както и по отношение на доброволната репатрация. Трябва да се е, намерят е, по е, творчески начин да се подхожа в такива ситуации, за да може и международната общност да се ангажира като цяло пакта за бежанците не е договор, не е конвенция, има доброволен характер, но от политическа гледна точка има много голямо значение, защото ще бъде прият от всички 123 държави а, страни по, а, по този текст, по този пакт. Тоест, международната общност се ангажира да окаже подкрепа на страни, които са сериозно засегнати. За нас ще е много важно да се гарантира, че е, ще бъде оказана истинска подкрепа. Проблемите, свързани с бежанците, е, имат световно измерение и това трябва да бъде широко признат факт. и от страна на държавите членки, от страна на европейските институции, най-вече комисията, а, виждаме, че има призната необходимост за предприемане на мерки. И вие тук, депутатите в Европейския парламент, контролирате бюджета и може да направите нещо по отношение на следващата МФР, да поставите въпроса за разселените хора и да а, се предвиди помощ и за тях за близко бъдеще. От много от приемаше държави и членки чухме, че на тях им лисва и добър проект, липсва им и помощ, която да им бъде отказана отвън, за да се справят с големия поток от бежанци. Има нужда от по голяма предвидливост по отношение на мерките и финансирането, които могат да бъдат предвидени за оказана помощ на бежанците и разселените. Презаселването е само в началото си. Данните са незначителни, но е необходимо то да се извършва в много ситуации в Сирия, в някои страни от Африка, там където хората са уязви, уязвими и е необходимо да им се намери убежище в трета страна. Не говорим тук само за няколко хиляди души, говорим за многогодишен процес, в който трябва да бъдат поети конкретни ангажименти за оказване на подкрепа. общата система за обежище е също важен елемент. тема, с която и вие се занимавате. Външната солидарност се отнася и до Европейската система за обежище. Презаселването също е признак на солидарност. Страните, които са пряко засегнати, трябва да се възползват от солидарността, като се проявява от държавите членки. Е много важно посланието Европейския съюз да е единно едино и в основните в Хартата за основните права е посочено, че всеки има право на убежище и това е основна ценност, която трябва да бъде включена в дискусиите, които водим. Ще продължим консултациите с държавите членки през следващите месеци. Надяваме се до юли да приключим с, изготвянето на проекто текста и ще се опитаме да намерим баланс между доброволния характер на документ от една страна и от друга страна необходимостта от поемането на ангажименти, за да може да се окаже подкрепа на страните, които са особено засегнати и да се намерят механизми които да бъдат заложени в този проект текст. Това ще е един от най-трудните въпроси, с които ще занимавам през следващите седмици и месеци. Разчитаме на вас в Европейския парламент и националните парламенти да продължите да играете тази важна роля и в бъдеще и да оказвате подкрепа. Благодаря ви, благодаря господин, ви господин Търк, благодаря ви, че изложите перспективата на ООН. Дискусията за представителите на националните парламенти ще е по-късно и ако искате да се изкажете, моля да попълните един от тези формуляри. Трябва да приключим с, с тази сесия в 4.15. И за това ще ви помоля да се вместите в 8 минути, така че всичко, което иска да кажа, че за 15-те минути, които ви бяха ам, отредени. Имаме много хора, които искат да се изкажат и не искаме да губим време. Ако искате да се изкажете, моля ви, попълнете този формуляр и след 5 минути ще приключим с списъка. От ГД ЕКО сега представители ще вземе думата. We haven't met. Sorry, I didn't My <laughs> apologies. Please go ahead. And I'm lecturing your... Извинявайте, не ви познах от начало. Ето, давам ви думата, за да се изкажете. Благодаря ви, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, на националните парламенти, участници на трибуната. Благодаря за поканата да участвам в това заседание. Първо ще похваля тази инициатива. Комисария Аврамополос вече го каза, но наистина инициативата да се организира една такава среща идва съвсем на време, веднага след оповестяването на двата пакта сега ще започне тяхното обсъждане. Искам освен това да похваля комисаря Аврамополус и Европейският парламент за ангажимента по тези два много важни проблема, които са предмети на двата пакта. Приемането на пакта 2016 година беше наистина много важна стъпка за хората, които са бежанци или разселени. Чрез тази стъпка се пое ангажимент от международната общност да се разпределя по-справедливо тежестта и да се разпределят бройките мигранти. Броят на тези бежанци и мигранти наистина е потрясаващо голям, както каза и господин комисаря, като той ще се увеличава заради решените и нерешени конфликти. Следователно, глобалният пакт е една уникална възможност да имаме по-ефективен, ефикасен и устойчив начин да откликнем на ситуацията с бежанците. Европейският съюз отдавна работи с ВКБ ОНЕ, по тези въпроси. Освен това, значителен дял от бюджета на Европейската комисия е посветен именно на решаването на проблемите с разселванията в страни като Турция, Уганда и други. Споменавам само някои от тях. Използвам възможността, както каза и господин комисаря да изрази уважението си към страните, приели голям брой бежанци. При тези насилствени разселвания единият проблем е финансирането, но Европейският съюз разви не само политики за финансиране. 2016 година имахме своето съобщение за принудителното разселване както и среща на върха в Истанбул през май 2016 година. Политиката беше плод на многогодишен опит. Целта беше да се покрият нуждите на вътрешно разселените, както и на бежанците. Подходът, който позволяваше преди на бежанците да оцелеят, вече не е устойчив – заради продължителността на кризите с разселване в наши дни. Много е важно при тези принудителни разселвания да няма протакане. Също така се насърчава развитието на различни хуманитарни и политически проекти, за да се работи по първопричините за разселването. Насърчава се подхода, при който тези групи трябва да могат да разчитат на себе си и да живеят достойно. Необходими са устойчиви решения. В момента ние развиваме своето съобщение съобразно различните хипотези на място. Важно е да има обхватен подход и също така да се съобразим с нулевия проект на глобалния пакт. Аз няма да повтарям всичко казано от господин комисаря, ще направя някои общи бележки. Първо, Европейския съюз признава основната роля на ВКБ ООН и при развиването на пакта. Използвам възможността да похваля работата на ВКБ ОНЕ. E the... На второ място трябва да спомена и протокола, както и пакта, защото това е основата за работата с бежанците по света. На трето място ООН предлага и структурата на този пакт, както и програма за действие. заместник комисаря вече говори, заместник председателя на комисията вече говори за това. Трябва да имаме предвид, че е важна и рамката за отклик на миграцията. Трябва да се работи по първопричините, по дълготрайните политики, международното сътрудничество, солидарността, участието на различни заинтересовани групи и устойчиви решения. Това е много важно при глобалния пакт за бежанците. В бъдните месеци Европейския съюз ще води конструктивни дискусии. Ние наистина се надяваме така да се стигне до успешно приемане на глобалния пакт за бежанците. Един инструмент, който, както каза комисария Аврамополус, никога не е бил толкова необходим. Благодаря. Опитах се да съм по-кратка от 8 минути. Наистина, винаги можете да кажете това, което сте планирали за 10-12 минути в рамките на 6-7. Много добра дисциплина, освен това ще имаме и въпроси и добре е да можете да отговорите на парламентаристите. Сега давам думата на госпожа Пападополо от ЕКРЕ, Европейския съвет за бежанци и изгнаници. Благодаря много, господин председател. Дами и господа, благодаря ви много за поканата да участвам на тази междупарламентарна среща днес. Моята задача е да представя перспективата на неправителствените организации по тази тема вече сме представили е, позицията на неправителствените организации и е, в Женева на разговорите по темата. Оценяваме големите усилия, които прави ВКБ ООН е, за включването на неправителствените организации през последната година. Е, радваме се също така, че Европейския съюз продължава да подхожда с, с е, много голяма ангажираност от е, преговорите в Нью Йорк до тази годишните разговори и, и в засилването на помощта за развитие и хуманитарната помощ. Приветстваме нулевия, така наречения нулев вариант на текста, първоначалния текст – е, в него се съдържат е, доста положителни елементи е, и той показва постепенната промяна в подхода на международната общност от броене на бройки се преминава към обсъждане на възможности за организация на грижа и подпомагане, е, променя се парадигмата. Освен това се говори и за това, че беженците трябва да имат право да работят. И това е основен принцип, който се засилва. Говори се и засилването на отношенията с важни действащи лица в областта на развитието, като Световната банка. Това са много обещаващи елементи. Също времено ако искаме Световният пакт действително да промени изцяло подхода на международната общност към закрилата, е, има още две неща, които според нас трябва да бъдат взети предвид. По-конкретно, необходимостта да се подходи с, коле, с колективни и световни амбиции и да има конкретна рамка. И на второ място да бъдем малко по-оперативни, да има конкретни насоки за държавите как да действат и как, да, как могат да предоставят решения за беженците в световен план. Ще се спра на двете теми. По, колективния, по колективната амбиция, нека да се върнем на целите на Световния пакт. Целта на този пакт е да се справи с един с, с запълването на сериозни празнини в международната способност за реакция е, и, за, и да се създадат възможности за споделяне на отговорността в световен план. Добре, отлично, но какво точно има предвид е, под това споделяне на отговорността? Говорим ли за конкретни ангажименти? Какво означава това на практика? Е, прием, е, допускане, подпомагане при нужда, ангажимент за подкрепа при презаселване и прочие трябва да има повече ясни ангажименти и е, по-малко препоръки. И а, е, вече сме изпратили на Фолгер, на Фолгер а, е, тези коментари, така че той ги а, знае добре. Вторият важен въпрос е, е, е действително да се действа в световен план, защото по-настоящем формулировките говорят за заинтересованите държави. Това обаче не е достатъчно. Трябва да се включат повече държави. Много от беженците по света е, се подслоняват в развиващия се свят, в други от родните си държави, но а, а, европейските държави също са приемащи държави, не са само а, нетни източници на подпомагане. На трето място трябва да се е, потвърди правото на обежище и на невръщане на беженците в територията, в която са застрашени. Говорим за правата на човека, достъпа до правосъдие, защита, е, защитеното място, правото на достъп до процедури за кандидатстване за обежище. Е, в преамбила вече се опоменава, споменава ратификацията на конвенцията от Женева и нейните протоколи от страна на всички държави участнички. А, така че това също може да се включи в текста. Това са коментарите по въпроса на а, амбицията в световен план. След това по текста. По настоящем първоначалният вариант на текста комбинира принципи и оперативни насоки. Може да е по-полезно някои от принципите да се превърнат в по-голяма степен в оперативни насоки. Да кажем определени графици за ангажименти за споделяне на отговорност от незабавни, средносрочни до дългосрочни, незабавни действия за подготовка на приеми конкретни насоки. И а, подхода към темата, който да е всеобхватен за цялото общество. То е, това е основен принцип. Как обаче да се помогне на държавите членки да приложат този подход, подхода на цялото общество? Как може да се гарантира участието на беженците в това ново, ново приемащо общество по един системен начин? Каква е ролята на местните лидери и прочие? А, също трябва да се говори за система на наблюдение и оценка. Тя вече се предвижда в а, Световната програма за действие, а, но е добре да бъде включена в пакта с конкретни графици и цели може да има конкретни цели за национално приложение и отчетността, която е важен елемент, няма да е само към държавите, а ще и към беженците. трябва да има отчетност прямо от тях. Успяваме ли да им помогнем? Да се установят, да имат нормален достоен живот по устойчив начин. И разбира се, трябва да има регионални мрежи. Европейския съюз е отлична такава а, възможност. Трябва да има малко по-голяма яснота за този тип а, възможности за координация. Двата пакта се допълват един друг. А, и по двата пакта първоначалният текст вече е готов. Оттам нататък трябва да има възможност за координация по мерките по двата пакта. Защото има много места, на които мерките се засичат от навлизане в страната, задържане, търсене и спасяване в опасни условия, идентификация на, на уязвимите групи и трябва да има координирано действие. Благодаря много, благодаря за тази позиция на неправителствените организации. Сега преминаваме към изказването на отец Фабио Баджо. За втори път е тук на наше заседание отец Баджо. Заповядайте. Hello. Ще говоря на италиански, така че може да слушате превода. Благодаря на господин Морайс, председател на комисията Либе. Благодаря му за учтивата покана да участвам в тази дискусия днес след обяд, свързана с глобалния пакт за бежанците. За мен е голяма чест да съм тук да представлявам организацията, за която работя. Заседанието на междупарламентарно ниво е възможност за мен, за да споделя взаимния подход, който се прилага по двата пакта за бежанците и по този за безопасно организирана и законна миграция. Под ръководството на папа Франциско е изготвен документ с 20 точки за действие и това се случи преди няколко месеца. Тези 20 точки са разделени в 4 раздела за оказване на подкрепа на нуждаещите се това са ефективни и изпитани мерки, които трябва да бъдат предприяти в рамките на всеобхватния подход за справяне с настоящите предизвикателства. Тези два пакта ще са много важни, защото миграцията включва различни лица. Имигрантите и бежанците са а, хора, а, които трябва да се ползват със своите човешки основни права и трябва да се запази тяхното човешко достоинство. Освен това се подчертава факта, че при договарянето на глобалните пактове трябва да уеднаквим своите инициативи, така че да отговорим на огромните предизвикателства, които съществуват на световно ниво. И това е нещо много сложно. За всички тези, които участват в тези действия, е ясно, че и в тези 20 точки има специфични политически предложения, които са пригодени към лицата, които имат нужда от международна подкрепа. Има много практични елементи, които са включени и те са следствие на опита на място ние смятаме, че такива ам, мерки могат да бъдат предприемани в друг географски контекст – Разбира се, много от държавите членки, за седмите страни могат да споделят своя опит и да участват в тези 20 мерки. В секцията за бежанците ни се ще Европейския съюз да даде да е своя положителен принос и по отношение на процес и по отношение на преговорите основните ценности са отразени в тези 20 точки. И а, това са ценности, които са възникнали първо на този континент преди много време. Принципите, свързани с тези ценности, са се влели в много международни конвенции преди години. Европа е ам, хуманитарна. Ам, е хуманитарен континент. Това е континента на много поети, музиканти, творци. Европа е майката на велики хора, които са отстоявали ам, достоинството на други, борили се с спасяването на живота на други, борили се, се за своите братя и сестри. Много е важно Европейския съюз и всички ние да а, покажем че че възоснова на нашата традиция, която имаме зад гърба си, можем да работим съвместно, за да откликнем заедно на съществуващите предизвикателства и да изградим един по-добър свят за в бъдеще. Това са нашите отговорности търсещите обежище и бежанците стигат на нашите брегове и са необходими инициативи на национално и на европейско ниво. Такава инициатива е, например, Дъблинския регламент. Има много различни ангажименти, които трябва да бъдат ам, поети по отношение на тези хора, да се създаде структура, която да отговаря на техните нужди. Световните пактове дават възможност да бъдат обхванати и други страни от европейския континент и от други континенти. Ние ще ще работим по този начин за изготвянето на един всеобхватен и споделен подход. Благодаря ви. Сега преминаваме към дебата. Благодаря ви за вашето търпение. Добрата новина е, че всеки е, в залата иска да зададе въпрос, а лошата новина е, че ние имаме само няколко минути на разположение. Знам, че ам, вие очаквате от мен да уредя е, всичко, но е, ще трябва да се вместите в отреденото ви време от две минути. Първо е, ще има изказване на депутат Европейския парламент, след това на такъв от национален парламент. Сега давам думата на докладчиците по доклад за необходимостта с обхватен подход на ЕСЕ към миграцията. Госпожа Роберта Мецола има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще съм възможно най-кратка. Вече бяха казани някои от основните неща, но откакто написахме своята резолюция, виждаме, че ситуацията става все по-абсурдна, бих казала. Хората загиват в нашите морета, стотици губят живота си. Ние като политици трябва да разберем, че имаме своето задължение да направим така, че тези хора да не са само безимена статистика. Необходимо е да променим мисленето си, а не само спешно да откликваме на спешни ситуации. Европейският парламент трябва да има дългосрочна визия. Изходната точка за нашия доклад беше солидарността, защото всеки холистичен подход към миграцията трябва да съдържа мерки срещу престъпните мрежи и тези, които печелят на гърба на най-уязвимите. Същевременно трябва да се прави разлика между тези, които имат нужда от закрила и тези, които идват в Европа да работят. Ясно е, че хората, които бягат от войни, имат право на закрила – но това не дава на всички неотменно право да мигрират. Трябва да се насочим към бенефициентите на международната закрила. Ако сме съюз на споделените ценности, трябва да станем и съюз на споделените отговорности. Трябва ни един по-добър подход към разселването. Ако успеем, хората няма да загиват в морето и няма да предприемат риска на пътуването с лодка. Трябва да се изпълняват задълженията по външните граници. По-дългосрочно бих казала, че трябва наистина да работим по първопричините. причините Необходимо е да се даде решение на геополитическите проблеми на нашето време и да си дадем сметка, че трябва да защитим правата на всички, но също времено всички трябва да зачитат ценностите на нашия съюз. Благодаря, това беше госпожа Мецола от Мата, член на НП. Моля ви да се ограничавате до две минутни изказвания. Сега давам думата на госпожа Кенге, социалисти и демократи. Тя е от Италия и е съавтор на доклада за миграцията. Благодаря ви, господин Мораес. Искам да благодаря на всички гости, които днес дойдоха при нас. Наистина, всички се спряха на различните аспекти на глобалния пакт. Тези два пакта са исторически шанс за нас да постигнем своята цел. От, на международно ниво имаше различни разногласия, но ние не бива да забравяме, че приемането на тези два пакта със сигурност ще помогне, тъй като миграцията е хоризонтален проблем, следователно на нас ни трябва хоризонтален последователен подход. Никоя страна не може да се справи сама с това явление. Необходимо е да имаме обща визия, общо разбиране за отговорността, обща воля – това е основното и в резолюцията на Европейския парламент. Ние се придържаме към всеобхватния подход към миграцията. Трябва да се работи с приемните страни, с хуманитарните организации. Често тези страни са едни от най-бедните на света. Те трябва да могат да се адаптират. Също така трябва да се гарантира, че човешките права, сигурността, безопасността на всички мигранти се зачитат. Необходимо е да се водим от правата на уязвимите, на децата, на жените, да се придържаме към принципа за забрана на връщане. Също така трябва да обърнем по-голямо внимание на политиките за развитие. Програмата 2030 година в Конго, Сирия и на други места говорим за човешка кланица. Следователно ни трябва един глобален пакт, който да сложи край на това и не само да говорим, а да действаме. Това е наистина исторически момент, както каза и председателя Мораес. Благодаря. Сега давам думата на националните парламенти. Започваме с Унгарския парламент, представител на НП. се говори на микрофон. Sorry. It's okay to start again. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák, Magyarország részéről kiegyensúlyozott. Много ви благодаря. Ние сме на мнение, че този проект трябва наистина да очертае задълженията, но също така и да отрази легитимните очаквания на държавите членки. Националната сигурност е необходимо също да бъде обхваната в интерес на баланса. Според нас има потенциално опасни лица, които трябва да бъдат отделени още от момента на влизане – това според нас е важно измерение на външната политика. Необходимо е да има транзитни зони и безопасни зони. Също така сме убедени, че проблем, проблема трябва да се решава извън европейските граници. Необходимо е да разчитаме на споразумения за връщания, които да ни позволяват да връщаме тези мигранти. Също така е необходимо да се даде едно по-конкретно определение на интеграцията. Тези горещи точки би трябвало да позволяват опазването на външните граници. Това, което бихме подкрепили като предложение е текстът да даде описание на процедурата, която ще се прилага спрямо тези, които нямат нужда от международна закрила. Принципно, ние сме съгласни в държавите членки, които са най-засегнати, да се вземат мерки. Там трябва да се направи повече за интеграцията на мигрантите и борбата с радикализирането. Тази борба трябва да се води в страните по происход. Унгария е за сътрудничество с тези страни. Унгария също така не желая непременно да интегрира мигрантите. Според нас, мигрантите би трябвало да могат да се върнат в страните си. Благодаря, колеги. Като казвам две минути, не става дума за нещо пожелателно, а наистина две минутно ограничение, ако искаме всички да могат да се изкажат. Почти невъзможно е наистина за толкова малко време да обсъдим такъв въпрос, но вие сте парламентаристи и знам, че можете да го постигнете. Госпожа Елени Стаматаки от ГУЕ от Гръцкия парламент. Заповядайте. Две минути. Благодаря, дами и господа. Смятам, че днешното заседание е много важно ние трябва да говорим едни с други и да имаме своите заключения, които ще помогнат на националните парламенти, както и на самата междупарламентарна комисия да стигне до правилното формулиране на тези два глобални пакта. Това е важно за работата на държавите членки, ООН и Европейския съюз. 2015 година видяхме най-голямата вълна бежанци след Втората световна война. Днес говорим за реалност, е, на която се отрази войната в Сирия последните 7 години, положението в Близкия изток и в някои африкански страни имаме и въздействието на економическата криза. Европейският съюз прилага политики в противовес на тази ситуация. Единственото решение обаче е да бъдат спрени войните, да се изкорени бедността и социалното неравенство, защото това е глобален проблем, не само европейски. Трябва ни наистина общ отговор, но и да видим какви са причините за проблема. Да се работи за мир и солидарност между хората, въз основа на документите по основаването на Европейския съюз. но би трябвало държавите членки да гарантират зачитането на човешките права. Виждаме обаче, че има доста големи закъснения в процедурата по събиране на семействата, например. Това противоречи на Дъблинския регламент и Женевската конвенция. Съгласно Дъблинския регламент, семействата трябва да бъдат събрани в рамките на 6 месеца – но виждаме, че хората често се оказват в капан в страните, където са пристигнали, особено в Гърция и Италия. Ето защо сега разчитаме на помощта на Турция, за да намалят потоците от Турция към Гърция. Има много проблеми. Един от тях е, че Турция се признава за безопасна трета страна, което съвсем не е така но сега в резултат на това решение виждаме доста хора в капан в Егейско море. Освен това, условията за живот сега не отговарят на основните човешки права. Мисля, че Позволете ми да приключа, казва ораторката. Мисля, че ни трябва повече солидарност. Този глобален пакт трябва да се приложи. Уважаеми колеги, аз ограничавам времето, защото второто заседание започва в 4.15. Вие съм сигурен да знаете какво означава да председателстваш. Ако познавате друг начин, ми кажете – Госпожа Викстрам, освен това, вече ме гледа много значително. така че моля ви само най-важното, не дейте да излагате цялата позиция на своята страна. Тереза Хименес от името на НП, заповядайте. Благодаря, Клод. Аз бих искала да се спра на нещо съвсем конкретно, а именно факта, че трафикантите използват миграционната криза, за да превърнат тези мигранти в роби и така наистина се стига до истински пазари на роби. Трафикантите са много брутални, много ефективни е, техните престъпления са безбройни и също така безбройни са приходите от тези престъпления, защото това наистина е перфектният сценарий за рубия. Следователно, ние трябва да говорим и за този нелегален трафик, както и поробването на хора. Знаем, че говорим за мигранти, които са напълно беззащитни. Точно за това са обект на експлоатация. Повечето от тях са жени, деца. По няколко пъти ги продават в хода на тяхното пътешествие, когато е, накрая стигнат до център за бежанци много често също се оказват експлуатирани. Има и места, които всъщност са места за незаконна проституция. Това е статистиката. Ние в държавите членки трябва да дадем адекватна закрила. И тук не става дума изобщо да говорим за жертвите. Трябва да определим типа жертви и да криминализираме тези деяния защото ако откранеш на някои чантата на улицата, това е престъпление, но тези хора се измъкват безнаказано. Следователно трябва да криминализираме тези действия срещу жените и децата мигранти. Тази експлоатация при трафика на хора също така трябва да се работи с уязвимите групи деца и жени но разбира се, не бива да се чака, докато се реши какъв е точно статута, защото това е много дълга процедура. Благодаря от името на националните парламенти, Обединено кралство, социалисти и демократи, заповядайте. Благодаря ти, е, Клод. Много се радвам, че съм представител тук от страна на, на парламент на Великобритания и парламентарната комисия по вътрешни работи. в е, е, Великобритания е активна още от конвенцията от 1951 година и е световен лидер в предоставянето на хуманитарна помощ. Искам да направя няколко кратки коментара за първоначалния текст. Беженците трябва да бъдат включени, когато се вземат решения. Мисля, че програмата за действие трябва да има конкретни планове за смислено участие на лидери на беженците. Те не трябва да са просто една от заинтересованите страни. След това трябва да се работи за дебюрократизация на обединяването на семействата. И на 13-та страница се споменава тази тема, но по един много общ начин. Трябва да е по-конкретно разписана. Глобалната платформа чудесно, но трябва да има ясен график и действително споделяне на отговорност в световен план. Мерките трябва да бъдат стабилни и плановете трябва да бъдат конкретни и обвързани с графици. И а, се присъединяваме към казаното до тук, че по-добре трябва да се говори за конкретни ангажименти, а не за препоръки. Трябва обаче да се, бърне, трябва да се бъде и особено внимание на а, особеностите, свързани с е, различните е, позиции на мъжете и е, жените и в документа на Care International никой да не бъде оставен назад, да има добри препоръки и, и трябва да има альтернативи на лагерите, има напредък, трябва да настояваме на повече, отколкото се прави на този етап. И моята лична позиция, какъвто и да е резултата от Брексит, Великобритания трябва да прави повече, не по-малко за сътрудничеството за сътрудничество с Европейския съюз и с страните по целия свят за споделяне на отговорността за послоняване на беженци. Благодаря ти много, благодаря за това изказване. Сега Анна Гамаш, депутат в Европейския парламент от група на социалистите и демократите, максимум две минути. Of course we fully support the Global Compact, but it has... Разбира се, е, и тя крепим Световния пакт, но това не може да е само още един е, е, чудесно написан документ на ООН, който ни кара да се чувстваме добре за чудесните си ценности, обаче на практика не се прилага. Защо се подхожда с такова лицемерие в Европа? Защо толкова лицемерно действат европейските правителства? Има огромна празнина между между пожеланията и това, което се случва на практика. Много добре знаем какво трябва да се случи. Е, преразглеждане на Дъблин, какво става по тази тема? Ми съвета не действа. Трябва да има специален статут, да се, да се предвижда за беженците и е, също времено с бавенето си е, и с това, че не отваряме безопасни пътища за беженците, всъщност ние подпомагаме организираната престъпност на каналджиите, които трупат пари. Също време да хвърляме пари по проблема не решава нещата, финансирането на грижа в трети страни. Да говорим за процеса от Харум, ами, Хартум, ами, в Хартум беше хвърлен Сали Махму Осман в затвора, носител на наградата Сахаров. Етиопия е, има, е, се управлява от един кръвожаден режим, Аз се опитваме да работим с тях като страна партнер, като не говорим за Еритрея. И изобщо е, грижата да се изнесе извън Европа, да се изнася, извинявайте, за Либия, за Турция, това е смехотворно. Това е нелегално, това е неморално и неефективно, както казаха и гръцките колеги. Не може да продължава това лицемерие. Благодаря. От националните парламенти Симон Бозотил, НП, Малта. Заповядайте. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I too welcome the, the... Благодаря, господин председател. И аз приветствам първоначалните текстове, които според мен са добре е, балансирани. Искам да направя само един коментар. За мен световните пактове са отлична възможност Европейския съюз да повлияе върху вземането на тези важни решения в световен план. Решения, които могат да променят начина по който страните действат и си взаимодействат във връзка с нарастващите предизвикателства, свързани с беженците, е, с които светът се справя. И е, това е отлична възможност да се включат и страните на происход и страните на преминаване в усилията по разрешаване, по намиране на е, решение. Световните пактове, господин председател, за мен са и тест. Начин да видим дали наистина сме способни да намерим общи позиции по тема, по която има толкова много различни позиции между нас, отговорността. Аз съм от една страна на границите, на външната граница на Европейския съюз и ние понасяме огромна част от тази отговорност. Позициите на други страни са съвсем различни. Затова трябва да използваме тази отлична възможност да говорим на ниво Европа ООН с един общ глас, да имаме една обща позиция. Е, разглеждаме до тук е, въпроса с е, беженците като проблем, но сега с световните пактове всъщност можем да станем част от решението. Надявам се, господин председател, че Европейският парламент ще изиграе своята роля да ни обедини около една обща позиция, защото това е тема, на която трябва да намерим правилното решение. Е, благодаря, господин Бозотил. Вие сте и бивш депутат от Европейския парламент. Благодаря ви много. А сега от Европейския парламент господин Лопес Агилар, две минути. Господин председател, ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Видяхме как е, е, работи динамиката на междупарламентарните срещи. Увеличават се разликите между позицията която а, заемат а, депутатите от Европейския парламент и позициите на депутати от националните парламенти, които защитават позицията на своята държава членка а, противно на идеята да има един общо европейски подход. А, всъщност това е неразумно, не, не, не, не води до резултати. Един световен пакт е отлична възможност да а, се обединят усилията и на европейската гледна точка, и на националната гледна точка, и а, е, да се работи в световен план. И а, е, тези две теми са свързани. Пакта за миграцията и пакта за бежниците, които трябва да имат възможност да потърсят подслон легално. От много време се борим за безопасни канали на преминаване. Настоявали сме за това в Европейския парламент. От години насам настоявам за това Европейския съд ясно заяви, че настоящите правни норми на европейско равнище реално не предоставят задължение за предоставяне на хуманитарни визи, но националните държави, държавите членки имат възможност да вземат решение, ако разполагат с необходимите правни средства за реакция, да вземат решение по-отделно да предоставят национални хуманитарни визи. Така че нека да направим всичко възможно да се разширят е, възможностите за хуманитарни визи и да се предостави тази възможност на държавите членки. Благодаря. Господин Перес Лапасаран от е, Испанския сенат, от НП. Eh, Благодаря ви. Благодаря на всички. Аз говоря като представител на страна като Испания. Тя е на трето място по прием на бежанци и хора без документи, не само от Африка, но и от Венецуела, Сирия и Колумбия. Така че ние имаме опит в управлението на такива потоци. Затова искам да говоря по две понятия, които мисля, че са в декларацията отнова от Нью Йорк, от, в Дъблинския регламент – два фактора, които са свързани с миграцията и бежанците. Искам да говоря за отговорността и солидарността на държавите членки. Необходимо е, е казвате вие, да участваме в усилията. Ясно е, че има проблеми, които трябва да се решат. Е, тук, освен това, е форум на националните парламенти. Мисля, че всички ние трябва да допринесем за отговорността и солидарността към тези хора. Същевременно трябва да има баланс. Трябва да работим за добро изпълнение, защото всяка норма, която прекомерно натоварва някоя държава, като Италия, Испания или Гърция, с огромен брой бежанци и мигранти, няма как да реши проблема. Ние не веднъж сме се чувствали абсолютно изоставени в тези усилия. Мисля, че трябва да има отговорност при решаването на проблемите на бежанците и мигрантите и тя да се поеме от всички държави, не само европейските, а всички. Това са кризи, които циклично възникват. Следователно, трябва да можем да се справим с тази лавина от бежанци и мигранти. Това е всичко. Благодаря. Благодаря, господин Хозепа Екаре. Szanowni Państwo, Polski Parlament. Tak, wsłuchując się w dzisiejszą debatę. Благодаря много, господин председател. Е, следя внимателно дебата и оставам с впечатлението, че реално сме обратното на образа на Европа като несвързана с, с нуждащите се и като не солидарна. Напротив, ние тук сме изражение на солидарна Европа Искам да ви обърна внимание на позицията на Полша. Има два елемента, които вече бяха повдигнати. Първо, опитът на Уганда. Той е достоен за възхищение. Също времено е очевидно, че трябва да подкрепим тази страна, която подкрепя толкова много беженци и мигранти. И не само нея, тази помощ а, трябва да бъде на разположение и за всички останали страни, които поемат тази такава огромна а, тежест, защото тя включва и а, огромни разходи за тези страни, които са в първите редици на оказващите подкрепа. Във връзка с казаното с колегата от Унгария, важен е въпросът за системата за обежище. Добре знаем, че международната закрила на беженците е изключително важен принцип. Същевременно трябва да, не забрав... да помислим как е, тази закрил да се комбинира с сигурността на приемащите държави. Мартин Хет от е, е, СПД. Беше ми изпратена покана, в която пише, че ще има интензивен обмен на мнения между ам, гостите, а всъщност не е така. Сега относно гледната точка, тя е свързана най-вече с бежанците, а не с стабилността на приемащите страни. Имаме интензивни разходи у нас и възниква проблем а, с увеличаване на престъпността, изнасилванията и а, турмоза на жени и млади момичета у нас. Има официални статистики, които посочват, че изнасилваните са увеличили с 50% в Бавария, моята провинция тези, които се наричат бежанци. До 80% са млади мъже и в същото време не смятаме, че проблемът ще бъде решен на европейско ниво, да не говорим, че ще бъде спрян по някакъв начин този процес. Трябва да се премахнат причините е, за е, беженския поток, а именно правителството на госпожа Меркел. Благодаря ви. Next is Martin Toledano of the Spanish Parliament. Мартин Толедана, Испански парламент, НФ. Благодаря, господин председател. Мисля, че е, за да се справим с проблема за убежището, трябва да правим разграничение. Не да смесваме проблема с а, е, миграцията и правото на убежище, защото е много важно, да отбележим, че не можем да определяме като бежанци тези, които напускат домовете си по економически или климатични причини. И ние трябва да помагаме на хората, които бягат от войни, които биват преследвани заради своя происход, раса, вероисповедание. Мисля, че когато смесваме тези групи, това всъщност е във вреда на бежанците. Като говорим за глобален пакт, би било много важно да помислим защо човекът е трябвало да напусне страната си, защо е бежанец. Следователно е необходимо да работим по намирането на решения от въоръжените конфликти, да работим за стабилността в много от местата по света. Също така трябва да работим за защитата на правата на човека в съответните страни, които всъщност са страни по происход на тези, които после идват в Европа. И като говорим за солидарност, тя трябва да е не само между европейска, но и с други страни, които могат да приемат хора за убежище. Е, също така би трябвало да наказваме тези, които преследват бежанците, така че те се чувстват задължени да напуснат дома си. Благодаря господин Гаркани, социалисти и демократи Норвегия. Благодаря много, господин председател. Аз съм член на Норвежки парламент. Миграцията е важна тема за всички, включително за моята страна. Имахме избори за парламент миналата година и един от основните, всъщност най-основният въпрос, повдиган по време на предизборната кампания, беше миграцията в много страни в Европа. Темата е изключително важна от 2015 година насам. Ясно е, че миграцията ще ни засегне, ще засегне всички ни и е, не можем да си отваряме очите пред нея. Трябва да работим заедно, да управляваме добре границите, да има справедлива и устойчива система за обежище, ако искаме система за е, връщане. Трябва, ни трябват повече многостранни споразумения и пак трябва да работим заедно. Ако искаме да правим нещо по въпроса за корените причини на миграцията, отново трябва да работим заедно. Ако не предприемем каквото и да било, е, ще се сблъскаме с доста тежки последици. Трябва ни обща устойчива система за управление на е, границите, за споделяне на отговорността, за управление на миграцията и за споделяне на тъжестта като цяло. Това е обща отговорност. Госпожа Едита Фотнер от Словакия има думата. преди да навляза в подробности, първо е, искам е, да кажа, че вчера в Словакия се събудихме от много лоши новини. Двама млади души бяха хвърлени в затвора. Е, е, Един от тях журналист. Това е сериозно нападение срещу свободата на словото в Словакия. Искаме. Извинете. Става дума не за хвърляне в затвора, за убийство. И е, настояваме за разследване. Словакия е приветства първоначалния текст по а, Световния пакт, по двата пакта. Не, е, трябва да се намаляват а, Е, целта ни не е да намалим разликите между двата, е, двете категории мигранти, а именно бежанците и економическите мигранти. От известно време Словакия се опитва да се средоточи върху причините на миграция в страните на происход на мигрантите. Не сме съгласни проблемите от тези страни просто да се изнасят в чужбина. Причините, водещи до миграцията, трябва да бъдат разрешени там, на място и за това носят своята отговорност на страните на происход. Разбира се, за те не трябва да бъдат оставяни да се, справ... да се борят сами, трябва да получат помощ от международната общност. Затова високо ценим факта, че в пактовете има ясна формулировка, която обхваща отговорността на страните на происход за справяне с проблемите на място и разрешаване на потребностите на своето население. Благодаря. И накрая господин Несполитус от Латвия, от ЕНП. Благодаря, господин председател. Като член на Латвийския парламент намирам предложените документи за много добри. И Искам да поздравя всички, които са участвали в тяхното изработване. Ще бъда кратък. Искам да се изкажа против режима на Кремъл, който нарушава правата на човек и основни принципи на хуманитарното право. Диктаторът в Кремъл се опитва да противопостави е, е, държави членки на Европейския съюз една срещу друга. Опитва се да мами ООН, опитва се да мами Организацията за сигурно сътрудничество в Европа, опитва се е, и то е основна причина за е, хуманитарните кризи и в Крим, и в Сирия. Затова да бъдат наказани, призовавам всички е, руски граждани, които си крият парите в е, европейски банки, пращат си децата в е, европейски университети и училища, също времено продължават да придвижват е, кремълския режим е, напред. Призвам всички държави членки да приемат своя вариант на списъка Мангницки. Благодаря. С това приключихме списъка на желащите да се изкажат. Благодаря ви много за това, че бяхте толкова стегнати и организирани да се впишете в времето си за изказване. Ще имаме отново възможност да разговаряме и е, в следващата част на заседанието, така че ще има отново възможност за изказвания. И просто искам защита на краткото време за изказване, да кажа, че е много добре да бъдат чути възможно най-много гласове, възможно най-много депутати от националните парламенти. Затова ви благодаря за дисциплината при изказванията. Искам да благодаря на господин Пападополо, на отец Баджа е, и на господин Волкер, Фолкер Тюрк за техните изказвания. Е, и е, на Леонор Нието Лион също така. Благодаря много и на координаторите. Следващата част от заседанието ни ще бъде председателствана от госпожа Сесилия Викстрем. Тя е председател на съвета на председателите на комисии и докладчик по регламента от Дъблин. Така че ще направим едно съвсем кратко прекъсване. I'm you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 Well, good afternoon, colleagues and friends. Uh, dear colleagues. Добър ден, уважаеми дами и господа. За мен е чест да председателствам втората сесия, свързана с глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция. Моля, ако някой иска да напусне залата, да го направи по-тихо. И тези, които искат да останат, моля ви, седнете и се присъединете към нас за тази сесия. So, now we will have the pleasure to work. И сега ще обменим мнение с основните заинтересовани страни в е, този процес за безопасно организирана и законна миграция. Първо е, ще изслушаме основните фасилитатори, основните посредници по глобалния компакт. Това са ам, посланник Гомес Камачо от Мексико и господин Лаубер от Швейцария. Благодаря ви, че дойдохте от толкова далеч, за да сте тук сред нас. Наистина високо оценяваме това. След вашите изказвания ще чуем и господин Джонатан Прентис. Той е специален представител на ВКБОМ. И след това Еудженио Амбрози, Международната организация по миграция, след това и госпожа Иванчева, а тя не е тук. А господин Симеонов е тук, който представлява ам, българското председателство на съвета и ще ни информира за последните развития на ниво съвет. И накрая ще изслушаме представителите на националните парламенти. Първо, за мен е голяма чест да приветствам тук Мария Ферм, която ще се изкажа като член на парламента на Швеция. Аз ви бях колега преди години. След това госпожа Констанса Робано Десуса ще се изкаже. Тя е член на парламента на Португалия. След това е, ще се проведе разискване с националните парламенти. Нека да ви кажа, че Думата ще взима двама членове на национални парламенти и един член на Европейския парламент, докато се изчерпи списъка с ораторите. Знаете какво трябва да направите от националните парламенти. Ако искате да се изкажете, трябва да попълните формуляр и да го предадете на секретарята и така ще се изготви списъка с шалаши да се изкажат за колегите а, от Европейския парламент да дадат знак, че искат да се изкажат и аз ще им дам думата. Имайте предвид, че предвид броя на желащи да се изкажат, а, може да се ограничи времето за изказване. Обикновено време за изказване е поне две минути. Сега запознахте се с формалностите и сега ще продължиме с тази втора сесия и давам думата на ам, посланника и постоянния представител на Мексико в ОНЕ, господин Гомес Камачо. Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма чест да съм тук. И се радвам, че ми е дадена възможността да споделя идеята за глобалния пакт. Аз и посланник Лаубер изготвихме нулевия проект, който в момента се преговаря. Това е първият път, в който миграцията влиза в ОНЕ през входната врата. Това е първия път, през който има реално колективно споразумение между всички държави членки на ОНЕ, да се създаде, да се изгради една глобална рамка която да обхване феномена свързан с миграцията. Процесът се състои от три етапа. Първият етап се състоеше в това да бъдат обхванати всички региони под региони а, по света, да може да се разбере какво се крие за явлението миграция и да се и забелязахме колко малко знаем ние за миграцията и за това не, не е възможно да се преговаря по нещо без да се разбира неговата същност. Явлението е много сериозно, много сложно и за това се, е, са необходими много задълбочени познания. Другата цел и Втория етап съответно се състоеше в изграждането на доверие между преговарящите, между а, отделните страни. Е, да има доверене не само е, към двамата посредници, а и между всички участници. Да се види, че има достатъчно доверие, за да се обсъди това, е, което е важно да бъдат обсъдени тези въпроси, които водят до поляризиране на гледните точки. В Мексико проведохме една много широко обхватна среща и а, се включи всичко, което беше обсъждано на световно ниво. Двамата посредници изготвиха така нареченият нулев проект. Това е един документ, който в момента се преговаря. Това е първоначалното предложение за този световен пакт. Как а, е, го направихме? За нас беше много ясно, че единственият начин по който можем да засегнем това явление е като се обърнем към всички, като ам, се опитаме да разберем миграцията не на части, не като се фокусираме върху един или друг въпрос, без да фрагментираме явлението, ами като а, разберем това явление като едно цяло, да имаме 360 градуса поглед върху това, което се случва и за това всичко да бъде разбрано от началото до края. Ако се запознаете с този нулев проект и смятам, че сте, че сте го направили, ще забележите точно това, а именно, че този документ не е за насърчаване на миграцията, за спиране на миграцията, ами по-скоро за обхващане на миграцията. Документът състои от 3 или 4 части. Едната част е свързана с самата визия. Описание не само на това какъв да е този световен пакт, ами описание на това по какъв начин трябва да се гледа на миграцията от гледна точка на глобалния пакт. На второ място нещо изключително важно е, ем, създаването на три основни принципа, които да насочват дискусията, но и самото изпълнение на пакта. Да спомагат и за тълкуването на всички действия и цели, предложени в пакта. В тези принципи са отразени аспекти като сувереното право на страните да определят тяхната собствена миграционна политика, сувереното им право да решават кой да минава границите им, кой не, в зависимост от обстоятелствата. Друг ключов принцип е свързан с върховенството на закона, основните права и така нататък. Световния пакт включва редица аспекти, включени са и 22 цели. Тези 22 цели не са разделени в категории, защото не искахме да фрагментираме да раздробяваме подхода и, сами, и самото явление, защото то е едно цяло. Ние искахме е, да подредим тези 22 цели, като следваме миграционните движения. Започваме от самото начало и засягаме основните причини за миграцията, какво е това, което я поражда, кое е това, което кара хората да се включат в тези миграционни потоци, било то от екологична или друга гледна точка. Обхващаме и проблема с трафика на хора и ам, обхващаме и периода, в който те стигат до някакво място, било то до някаква общност, страна, регион. Страните не са. Ам, Целите не са само в а, бели и черни окраски. Световния пакт има за цел да направи миграцията безопасна, организирана и законна. Структурата на този пакт има за цел да опрости всички мерки, така че миграцията да стане безопасна, организирана и законна. И има много действия и цели, които са обхванати е, в пакта и се предлага схема за последващи действия и преглед в рамките на ОНЕ да има възможност и задължение да се обсъща изпълнението на Световния пакт, както и ефективността му, като бъдат засегнати и предизвикателствата, пред които е изправена всяка страна в процеса. Списъка с действията и целите посочват, че ам, пакта не е задължителен правен инструмент. По-скоро той почива на доверието и на съгласието на всички участващи страни. Всички страни които участват в този световен пакт. Всички, целият списък от действия, цели и така нататък не е изчерпателен списък. Предлагат се действия за страните, които да предприемат при определени обстоятелства, в зависимост от техните условия, в зависимост от, от спектъра на миграционното явление и в зависимост от политиките, които трябва да бъдат приведени на, в действие. Госпожо председател, това е общата рамка на това, което ние направихме и за това не искам да ви отнемам повече от времето. Благодаря ви. Much, Благодаря, господин посланник. И сега давам думата на още един посланник, който е при нас днес от Швейцария в ОНЕ. Заповядайте, Ваше превъзходителство Лаубър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за присъствието. Това е много важен форум за нас, защото парламентите имат много важна роля. Преговорите с Държавите се водят от дипломати, но парламентите са връзката към националните политики и те до голяма степен определят и политиките за миграция. Така че е, за нас това е много важна среща. Очакваме въпросите ви. Е, всички сме единодушни, едва ли има какво повече да се каже по текста. По-скоро ще кажа няколко думи за процеса. Е, започнахме работа веднага след приемането на Нью-Йоркската декларация 2016 година. Текстът проистича най-вече от тази декларация. Всъщност, той е следващата стъпка след декларацията, защото вече говорим за по-голяма специфика – и за това как в бъдеще трябва да се води глобалният разговор за отговора на миграцията. В момента сме на етап преговори. На 5 февруари представихме този нулев проект, както го наричаме. Много се радваме на положителната реакция. Текстът беше определен като балансиран ние винаги сме смятали, че за да привлечем всички към проекта и да изпълним мандата, възложен от държавите, би трябвало да има баланс и тук мисля, че успяхме. Миналата седмица в Нью Йорк започнаха преговорите. До месец юли са предвидени 6 кръга от преговори по 2 дни на всеки месец, 2 до 5. Държавите членки трябва да се ангажират с този нулев вариант. Всички те смятат, че вариантът е добър като начало на преговорите и ще бъде доразвит. Разбрахме, че по някои теми трябва да говорим по-обстойно с държавите членки. Следващата среща след две седмици в Нью Йорк ще разгледа тази специфика. Например, колко далеч биха искали да стигнат държавите членки в изграждането на институционалната рамка – как да сме сигурни, че пактът ще се превърне в реални действия и ще доведе до истинска промяна за мигрантите? Това мога да кажа за момента по процедурата. Паралелно с преговорите в Нью Йорк вървят и дискусиите по документа Нещо, което за нас е много важно. Те продължават на всички нива, затова и сме тук, затова обменяме мнения с Европейския съюз. Необходимо е тези разговори наистина да продължат и много се радвам да ви видя в тази зала. Много благодаря, господин посланник. Вие всъщност Казахте неща, които е, са и комплимент към нас. Сега давам думата на господин Джонатан Прентис, специален представител на генералния секретар на ОНЕ, както уточнявах и оратора. Благодаря ви много. Да, работя в тясно сътрудничество с е, моите представители, представени от колегата тук от Лява до мен. Много се радвам, че съм тук, за да говорим по тази изключително важна тема. Искам също така да ви представя а, извинението на Луис Абол, специален представител за миграцията, която а, имаше други ангажименти и нямаше как да е, е тук днес. Във връзка с заглавието на дискусията, а именно ролята на парламентите във връзка с Световния пакт за миграцията, искам да представя няколко теми във връзка с казаното от него превъзходителство Гомес Камачо за това как бихме могли да се придвижим напред от тук нататък. Световният пакт за миграцията е една историческа възможност, и това съвсем не е преувеличение, да се увеличат ползите от миграцията за всички, които са засегнати и да се намалят до минимум нейните отрицателни въздействия. Това е възможност да се организира миграцията и сега и за бъдеще във връзка с различните въздействия върху мобилността на хората, включително економически, а, социални, политически и екологични. Искам да обърна четири, внимание на четири основни елемента на пактовете. Първо, миграцията няма да спре. И това вече е безспорно. Второ, нейното въздействие, а, и нейното въздействие като цяло е положително. На второ място, това обаче не трябва да е, ни отклонява от е, отрицателните последици на миграцията във връзка особено с положението на самите мигранти. И е, е необходимо на трето място страните да си сътрудничат по целия свят. И на четвърто място Световния пакт се основава на зачитане и на държавната суверенност, и на достоинството на всеки един отделен човек. Това ще са основни принципи, които остават елемент от върховенството на закона. Целта е да се вземат предвид интересите и безпокойството на държавите членки, също времено потребностите и аспирациите на мигрантите и общностите, които ги приемат. Депутатите играят много важна роля. като посредници между разработването на политика на национално равнище и провеждането и, и потребностите на местно равнище. Начина по който нещата се виждат на национално равнище не винаги отразява вижданията на местно равнище. И тук ще споделя няколко коментара по Световния пакт. Когато говорим за ползи от миграцията, дебатът, разбира се, не включва само факти, но без фактите дебатите са безплодни. Много е важно мерките да се основават на събрани факти и доказателства. И за това една от основните цели на пакта е да се събира, събират по-точни данни, които да са по-подробни и агрегирани в по-малка степен. След това по дебата за миграцията, онези, които се безпокоят от, демо... от миграцията, не трябва незабавно да получат етикета ксенофобия, но също времено трябва да е, се е, е, спре разпространението на реч на толерантността и омразата, да се дехуманизират хора, които са в изключително уязвимо положение – е недопустимо, особено вземайки предвид, че техният принос, ако бъдат прияти, могат, може да е а, значително положителен. Затова е необходимо да се използват максимално ползите от човешката мобилност и за държавите, и за самите мигранти, и за приемащата общност, и за общността на происход. Избраните на избори депутати и представители са длъжни да вземат предвид и грижите на гражданите, които са ги избрали. Не е добре да се изключват цели категории хора от е, възможните за закрила. И в заключение искам да подчертая, както направи и заместник Върховния комисар за беженците, колко важно е, е това, че пактът е световен. Не е случайно е, той се нарича така, защото миграцията е световно значимо явление и няма нито една страна, която да може да приложи миграционна политика сама, без сътрудничество с другите. От там нататък има различни позиции в различните страни и различните региони по отношение на миграцията и трябва да се вземат предвид тези позиции и възприятия, за да може да се работи ефективно. Вашата работа и в национално равнище, и в международни и регионални форуми, като този тук днес, има за цел да се е, е провежда отворен, открит диалог и дебат и е, вашата работа в подкрепа на процеса за Световния пакт ще бъде от огромно значение за неговия успех. Благодаря. Благодаря, господин Парентис. Е, много се извинявам, че обърках длъжността ви с тази на господин Амбрози. Това е защото на моята възраст човек наистина трябва да си слага очилата, когато чете от а, разпечатан документ. А, но питам се да свикна с а, това. Господин Амбрози има думата, представител на Международна организация по миграция. Благодаря, госпожо председател. Ние сме едно семейство, За това, не мисля, че някой се е разсърдил, ам, че ни объркахте. За мен винаги е чест да съм тук, за да обсъждам въпросите за миграцията с вас. За мен е удоволствие и чест да съм и тук сред колегите, които участват в ам, втората сесия. Радвам се да видя тук и двамата посредници, които ам, изиграха голяма роля при изготвянето на нулевия проект. Няма да се спирам на тези аспекти, които вече бяха засегнати. Ще направя няколко общи коментара, свързани с процеса на глобалния пакт и въпросите, които включват този пакт. Ще започна от коментара, който беше направен по време на предишната сесия. Един от делегатите посочи, че ако не се действа, че бездействието не е вариант, защото миграцията засяга всички ни. Ако не се действа, няма как нещата да се получат. Важното е да се подкрепяме. Необходими са обаче определени условия и действия в тази връзка. И така, на първо място ще можем да се подкрепим, ако работим съвместно. Ако осъзнаем факта, че миграцията, управлението на миграцията, не е нещо, което е изключително национален въпрос, а е ем, явление, което засяга много страни и минава отвъд различни граници. Трябва да работим съвместно, за да можем да постигнем някакво споразумение за една обща визия как по-добре да се управлява миграционното явление. И ако постигнем тази обща визия, много ще си помогнем. Тази обща визия е необходима, защо сме изправени пред редица предизвикателства. Това са предизвикателства, които имат системен характер, нямат временен или спешен характер, но е необходимо да започнем да мислим и да работим по един по-структуриран начин, да търсим някакви реш... дълготрайни решения, не да действаме само в краткосрочен и средносрочен план. Това е първото ако. Второто ако е свързан с това, че ако работим съвместно за изготвяне на обща визия, трябва а, да сме наясно, че Процесът не се случва случайно, не пада от небето, а ми се случва възоснова на ангажименти и действия от миналото. Всичко това, което е предприето в миналото, е залегнало в нулевия проект. Тези ангажименти, които са предприяти от международната общност, трябва да продължават да са водещи по време на преговорите, дискусиите и а, по време на тази фаза, която тече в момента, защото говорим за поети ангажименти и се очаква те да бъдат спазани а, и да се спазва принципа, който е заложен в съответните ангажименти. На следващото място, следващото АКО. Ако успеем да продължим процеса и да продължим да си спомняме, че когато говорим за миграцията, говорим за съдбата на отделни хора. Има представители тук в тази зала, представители в ООН и където и да е. Трябва да се знае от тях, че говорим за е, хора с е, а, техните съдби, с техните желания, мечти и ам, това трябва да присъства и по време на дискусиите и на преговорите за глобалния пакт. Смятам, че е ясно, че тези три ако, които споменах, са ам, отразени в действията до сега от страна на Международната комисия, която работи по Световния пакт и при изготвянето на нулевия проект. За това мога да заявя, че до сега това, което се смята за миграция и за управление на миграцията е нещо, което трябва да ни покаже, че ако спазим ангажиментите си, наистина ще си помогнем до голяма степен. Нещо, което каза и Джонатан. Как националните парламенти, Европейския парламент се вписват за всичко това. Вие всички сте представители на националните парламенти или на Европейския парламент и вие имате много важна роля, както и важна отговорност да поддържате процеса. Вие сте представителите на гражданите на вашите страни, виже представители на хората в Европа трябва да продължавате да участвате в процеса, да продължавате да поемате ангажименти и да прилагате подхода, който е ам, който е актуален за момента. Освен това, носите отговорност за това да бъдете бдителни за политиката на сближаване. Това, което е свързано с управлението на миграцията, да не се противоречи с другите политически области. И на трето място, третият елемент, който е много важен и е включен във ваша отговорност на представители на гражданите, е да си съдействате с другите гра... <clears throat> държавни институции и да, да им посредничите. При ам, общуването с гражданите много често чуваме неща, свързани с миграцията, неща, които понякога са много токсични, понякога не почиват на никакви доказателства и до известна степен не отговарят на историята на многото от страните, които са представени тук от вас. Нека да положим усилия при преговарянето на глобалния пакт и да си помислим точно какво е означавала миграцията за всички наши страни в миналото. Нека да имаме предвид откъде сме дошли и за това, че в отделен период от историята на нашата страна е оказана подкрепа по отношение на миграцията и за това трябва да помислим за бъдещето на този процес, защото той ще има голямо отражение върху бъдещите поколения. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Амбрози. Благодаря, че ни напомнихте, че всички ние сме мигранти по природа. Това е в кръвта ни. И сега се обръщам към господин Симеонов, който представлява българското председателство. Ние говорим за глобалния пакт, но трябва да ви кажа, вие в момента сте много важен, защото има толкова законодателни норми, които трябва да приемем, за да може Европейският дом да се подреди и миграцията да се управлява и тъй очакваме с нетърпение вашите думи, както и бъдещата ви работа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че поканихте председателството на съвета. По-скоро аз бих казал, че така или иначе не мисля, че европейското законодателство не е подредено, но е ясно, че ние имаме трудна задача, защото ще трябва да намерим пътя напред. И по някакъв начин да изведем Европейския съюз от тази ситуация. Но Европейския съюз има своята обхватна дългосрочна стратегия, възоснова на партньорството, солидарността и отговорността, за да се справя с предизвикателствата и възможностите на миграцията. Глобалния пакт, вече се каза, има нужда от глобални решения. Европейският съюз работи много по-активно на международната сцена, развива партньорства, насочени към дългосрочните устойчиви решения и първопричините на незаконната миграция. Същевременно се създават нови инструменти, като доверителните фондове, Европейския инвестиционен план, който се фокусира върху инвестициите и разкриването на работни места. Всичко това би могло да бъде положително за бъдещия глобален пакт за миграцията. Всъщност, този бъдещ глобален пакт наистина би могъл да даде важни насоки и да мобилизира необходимата енергия по пътя на един балансиран, отговорен и устойчив глобален подход към предизвикателствата и възможностите на миграцията. Председателството подкрепя ангажимента на Европейския съюз и държавите членки – да продължат да участват конструктивно и активно в преговорния процес в Нью Йорк. Така беше и до сега по време на фазата консултации. Ние ще направим всичко необходимо, за да гарантираме, че Европейският съюз ще продължи да говори в един глас. Освен това, вярваме, че Европейския съюз и държавите членки – могат да споделят своя положителен опит в областта миграция. Също така този опит може да се използва в текста на глобалния пакт. Някои от основните принципи, като зачитане на правата на човека, специално внимание към уязвимите групи, опит в международното сътрудничество. Това са принципи, които ще ни водят при преговорите. В момента в съвета ние работим по една рамка за преговорите по глобалния пакт за миграцията. Преговорите в Нью Йорк. Тук а, имаме за цел стигането до един балансиран текст възоснова на принципите от Нью-Йоркската декларация и най-вече програмата за устойчиво развитие 2030 година. Освен това, искаме да сме сигурни, че принципът на споделена отговорност е отразен в различните ангажименти и действия по глобалния пакт, особено що се отнася до конкретните отговорности, нужди и тревоги на страните по происход, транзит и дестинация. Накрая важно е да има ясно определен механизъм за изпълнение, нещо, което да се последва и разбира се да се доразвие с водещата роля на Международната организация по миграция. Всичко това означава време и усилия, но ние смятаме, че вече сме постигнали напредък. Всъщност само след два дни ние продължаваме със следващия кръг преговори между държавите членки, за да стигнем до европейската позиция. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Симеонов. Сега давам думата на Мария Ферм, която ще се изкаже от името на шведския парламент. Заповядайте. Не се говори в микрофон. Micro? Sorry, I thought it was on. Uh, I will give my intervention in Swedish. Uh, ще говоря шведски, казва ораторката. Радвам се, че съм тук и мога да говоря на тази конференция като представител на шведския парламент. Много е важен начина по който говорим за миграцията. Това е въпрос, който ще става и все по-важен в бъдеще. Правото на убежище е по-важно от всякога. Все повече хора напускат родните си страни и искат да пътуват в друга страна. Трябва да се разбере обаче защо беше създадено правото на убежище, да си научим уроците. Не забравяйте, че след Втората световна война Опитите за разпределение на еврейските бежанци пропаднаха. Затова сега е много важно да разберем, че когато избухне война, гражданите, където е тази война, наистина са подложени на терор. Ако унищожим правото на убежище и го заместим с система, в която има само квоти за бежанци, то мълцина ще са тези, които ще получат закрила. Правото на статут на беженец. Освен това, веднага ще се губи, ако не се вписваш в квотата. Точно това беше ситуацията след Втората световна война и за това беше създадено правото на обежище. Човешкото страдание, липсата на права, които видяхме след Втората световна война, не бива да се повтарят. Точно за това бяха приети конвенциите за бежанците, както и европейското законодателство – има много причини за това, защо се мигрира. Някои искат по-добри условия за живот, други бягат от война и преследване с деца на ръце и само един чифт обувки. Въпросът е как да се справим възможно най-добре с миграцията, не да спираме миграцията. За Швеция е важно рамката да зачита основните права и да обърне внимание на възможностите за развитие чрез миграция. Хората бягат. В Швеция имаме исторически много висока бройка на мигранти, дошли при нас 163 хиляди. Но, разбира се, тези, които идват при нас, смятат, че ще получат добър старт, защото статистиката показва, че в сравнение с предходните пристигнали, сегашните много по-бързо могат да получат достъп до работа децата се записват в шведските училища. Въпреки, че тяхното обучение е най-разнообразно. Солидарността, условията за прием в Европейския съюз трябва да са еднакви, за да може хората, които имат нужда от закрила, да я получат в Европа, да имаме добри приемни условия навсякъде, и да се подкрепят третите страни, които са близо до зони на въоръжени конфликти. Необходимо е също така хората, които подлежат на разселване, да бъдат прияти в държавите членки, да се придържаме към квотите. Това са важни насоки, които трябва да се изпълняват, но те не могат да бъдат извинение за това да премахнем индивидуалното право на обежище. Защото знаем какво правят трафикантите, ние не бива допълнително да затрудняваме тези хора да създадем безопасни законови пътища. В противен случай ще се използват още по-опасни маршрути, още повече ще са загиналите. В Швеция беше направено държавно проучване на възможните законови маршрути. Виждаме, че хората попадат в ръцете на безкруполни трафиканти. А би трябвало това пътуване да бъде много по-безопасно, да се предоставят хуманитарни визи или краткосрочни права за пребиваване. Това улеснява кандидатстването за убежище. няма альтернатива, ние трябва да зачитаме правото на убежище, а нека с огледо да спираме тези, които имат нужда от закрила. В Швеция има много законови пътища за миграция трудова миграция, учене в университет от 2008 година насам ние имаме много отворена система за трудова миграция за хората извън Европейския съюз, защото в миналото тези хора също идваха при нас, но бяха в много по-трудно положение, не бяха документирани като работници, нямаха право на труд а направените реформи позволиха на шведските дружества да наемат хора, когато имат нужда от тях и ги няма на местно ниво. Всичко това сега е законово и е регулирана част от економиката. Шведските дружества имат нужда от работна ръка. И те не се насочват само към определени професии или високо квалифицирани работници. Има, разбира се, и още много проблеми, свързани с миграцията в наши дни, но хората имат нужда от закрила и когато няма законови пътища, се стига до поробване, смърт и престъпност, както и експлоатация. Хората наистина са в трудно положение, тя ги експлуатират, не зачитат правата им, особено жените и децата и непридружаваните малолетни. Именно за това е необходимо да намерим система, която да работи по-добре. Няма значение дали някой идва, защото е принуден или иска да работи в друга страна госпожа Констанцо Морпано де Суса, член на парламента на Португалия. Заповядайте. Chair, I will speak in Portuguese. Uh, eu gostaria, em primeiro lugar, de realçar a importância. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се изкажа на португалски. Значението на днешната ни среща е голямо, защото е важно да се постигне успех при приложението на, на Световния пакт. Той няма да е правно задължителен инструмент и точно заради това е толкова важно какво ще се направи, за да се приложи то успешно. Говорихме за миграцията, но трябва да разгледаме нещата в към, техния контекст. Е, от световното население, съгласно данните на Международната организация по миграция, мигрантите са 3% и половина. Има различни ситуации на увеличение и спад на миграцията. Има и различни възприятия на миграцията. И промяната на възприятията е от голямо значение. Вместо, вместо възприятията да са положителни, сега миграцията се разглежда като заплаха. Ако се върнем две десетилетия назад, се говореше за нелегална миграция, за престъпна дейност, също на някои популистски движения, с удоволствие се възползваха от страховете на хората. А явлението миграция е съвсем естествено явление. Именно за това Световният пакт трябва да бъде разглеждан като уникална възможност за нас да сложим край на това разпространение на страх сред хората. И да се отворят легални пътища за преминаване, за да може да се иземе миграционния бизнес от престъпните организации. Това е уникална възможност. А, и тя е свързана и с глобализацията, както и с все по-голямата либерализация на придвижването на стоки, капитали и услуги, но не и при придвижването на хора – логиката, която се прилага на другите типове движение, не се прилага към придвижването на хора. Миграцията е явление, което надхвърля отделните страни по същество, но същевременно тя се регламентира на национално равнище. И навсякъде се прилага една и съща логика. По някакъв начин да се ограничи миграцията, да се запази държавата от миграция. Но всъщност Световният пакт трябва да стане възможност да си дадем сметка, че миграцията е едно явление, което няма как да спрем с голи ръце. Няма как да се строят огради, да се спират миграционните потоци. Трябва да действаме активно, да си сътрудничим, за да можем да се справим с това предизвикателство. Искам да направя два съвсем кратки коментара. Първо, много е важно да се занимаем с отделните с правата на отделните човешки същества. Това трябва да е най-важното. Каква е разликата между един гражданин и един чужде е, странен гражданин? Ами само гражданството. И е, всеки един човек може да се окаже чужденец още утре. Миграцията трябва да бъде разглеждана като предизвикателство, пред което сме изправени всички заедно. И тя трябва да е източник на просперитет. Във времето, което ми остави, искам да се занимая на четири основни елемента. Първо, трябва да се борим срещу престъпните организации. Това трябва да е приоритет за всички нас. Трябва да има проверки по границите и това е важно за е, да се възпира престъпната дейност. Но това не е достатъчно. Необходими са легални пътища за миграция. Това е единствения начин да се сложи край на дейността на престъпните организации – и да се спасят човешки животи. Именно защото няма такива легални пътища, хората попадат в лапите на престъпници. които печелят огромни суми, злоупотребявайки с отчаянието на хората. Това е световен пазар, който се управлява от търсенето и предлагането. И трябва да се има предвид, че кризата, пред която са изправени европейските страни през следващите години, няма да е миграционна криза. Тя ще е по-скоро демографска. Демографски спад и остаряващо население – това ще е сериозен проблем за устойчивостта на нашите системи за социална сигурност. Миграцията ни предоставя отлична възможност за поддържане на економическото развитие и гарантиране на устойчивост на системите. Нередовната миграция също ще редовната миграция би била полезна от нас. Всъщност не мигрантите се заплаха за сигурността. Престъпните организации, а, които злоупотребяват с тях, са заплаха на, пред сигурността ни. В третата област, която исках да спомена – интеграцията. Мигрантите а, внасят промени в а, обществото и всякакви промени – могат да бъдат възприемани като дестабилизиращи, а, но може да има ефективна политика за интеграция, която да бъде насочена не само към тези, които идват, но и към хората в местната общност, така че а, а, да, те да са готови за, за промените и да могат да, да реагират. И ако има някои напрежения, етнически или други, а, гражданите да им се противопоставят. И накрая. Ясно е, че няма как да приветстваме всички желащи да мигрират. Хората трябва да имат избор да останат в страната си на происход политиките в областта на миграцията трябва да вървят ръка за ръка с политиките, които са насочени към справяне с корните причини, водещи до миграция. Несигурност, война, конфликти и нарушение на основните човешки права. Ужасяваща бедност. Това са причините. Така че трябва да образуваме политиката си в тази област, външната политика, трябва да бъдем амбициозни по е, усилията си за разрешаване на конфликтни ситуации. Политиките ни трябва да бъдат много по-ефективни. Трябва да е, вземе правит външната политика, селското стопанското, търговията, за да може в тези части, където развитието е по-слабо, да има по-добро. Да, да, да се постигне по-добро развитие, за да може населението да остане в тази страна. Трябва да има по-малко сили за контрол на границите и екстернализиране на проверките по границите, защото това само по себе си не е ефективен начин за справяне с а, миграцията. Много по-ефективно е да има легални пътища за миграция. Хората трябва да получат някакъв разумен шанс за по-добър живот. Така че нека да не се опитваме да спрем а, процеси като миграцията, защото те няма как да бъдат спрени. Благодаря много, госпожо Орбан Десус. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря за интересните изказвания. Сега давам думата на депутатите, желащи да се изкажат в дебата. А, моля ви, бъдете кратки, максимум две минути има всеки от вас. Започваме с изказването на госпожа Валенсиано от Испания. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Бих искала на първо място да подчертая колко е важно заседанието защото мисля, че наистина трябва националните парламенти да работят координирано с Европейския парламент. Това е изключително важно. Ние наистина искаме глобален пакт за миграцията. Този парламент и групата на социалистите особено са много критични не толкова към политиките на Европейския съюз, колкото тези на държавите членки. Затова мисля, че е добре, че тук присъстват националните парламенти, защото те са много важни в това отношение. Почти всички казаха вече, че ние сме изправени пред критичен проблем за Европейския съюз, който ще определи едните години. Може би дискурса за миграцията всъщност е доста пряк и понякога се стига до ксенофобия, расизъм, национализъм в много от нашите държави. С други думи, явлението миграция се използва от тези, които имат интерес в политиката и които са изолационисти в своя подход. Също но популизмът, ксенофобията започват да тровят политическия начин на говорене. Затова мисля, че всъщност, като обсъждаме глобалния пакт, ние искаме да погледнем по-широкия контекст и да се запитаме каква Европа искаме в бъдеще. Както казаха всички експерти, миграцията, бежанците, те няма да изчезнат и ние не можем да продължаваме да бъдем толкова несолидарни към човешки същества. Има два въпроса, които искам да задам към участниците. На първо място към представителя на съвета интересуваме дали Европейския съюз може да се представи едино в ООН, въпреки някои разногласия. И на второ място, съгласно механизма за проследяване и също така пакта и Международната организация по миграция сигурно ще ни помогнат да проследим изпълнението на различните споразумения. Благодаря. Нека ви напомня, че на 15 април мината година излязохме с резолюция по бежанците и мигрантите. разгледахме и работата на СВД. Докладът и резолюцията бяха съставени от госпожа Валенсиано и господин Диас Демера, двама колеги от Европейския парламент. Аз ви препоръчвам този доклад. Той беше прият миналата година и наистина призова да се приемат основните политики, външни и външни политики на Европейския съюз по миграцията и убежището. Сега искам да дам думата на госпожа Елени Саматаки от Гърция. Моля ви да се придържате към максимум две минути. Έχουμε ένα, παγκόσμια σύμβαση για ασφαλή благодаря, госпожо председател. Говорим за Световния пакт, който има за цел да помогне за гарантиране на правата на беженците и мигрантите, независимо от техния статут и в който се подчертават положителните елементи, които могат да бъдат внесени в, в държавите на прием от а, многокултурната среда. Трябва също така да се а, съхранява равния достъп до услуги, да се предоставят а, съвети на родния им език, да има безопасни, безопасна среда за деца, за млади хора, за хора с увреждания и да има достъп до образование и до работа. В Гърция сме изправени пред много тежка финансова криза и също времено пред огромна миграционна вълна. И въпреки това имаме много успешна програма за образованието на децата на мигрантите позволяваме на хората, които нямат документи, да работят легално и облегчихме значително възможностите за кандидатите за обежище да получат номер на социално, за социално осигуряване и достъп до здравеопазване. Опитваме се също така да регистрираме беженците и мигрантите в службите по заетост и се надяваме, че ще им помогнем да се интегрират в местните общности. В тези усилия ни се оказва подкрепа от Движението за солидарност, както и от местните власти и смятаме, че интеграцията ще постигне успехи. Благодаря. Извинявайте, че надхвърлих времето си за изказване. Господин Перес Лабазаран от Испанския сенат, НП има думата. Muchas gracias. Disculpe, señora presidenta. Bueno, yo como representante de un país eh, como España, yo quisiera eh, trasladar un mensaje. Yo, no, nosotros creemos que los acuerdos, los pactos. Като представител на Испания искам да подчертая следното. За нас световните пактове са много важни и трябва да се регулира миграцията, да се регламентира, да се работи поне по един организиран начин, но има елементи, които според нас трябва да бъдат взети предвид, за да може да има редовна миграция. Ако искаме това да стане, трябва да има добра външна политика и трябва да имаме пълна яснота какви са отношенията ни и сътрудничеството ни с трети страни, като Съединените щати, например. За това трябва да знаем на каква основа се градят отношенията ни с тези трети страни. Това възникна, когато става дума, ставаше дума за миграция от африкански страни. С някои тях си сътрудничим, но нямаме достатъчна яснота за позициите на други страни и като цяло няма световни а, нормативи. Испания работи сериозно по граничните въпроси и се опитваме да си създадем добри двустранни отношения с страните на происход, преминаване и дестинация. Обменяме информация и се опитваме да създаваме съвместни следователски екипи и да си сътрудничим в работата на полицията. Също така трябва да се занимавам с нелегалната миграция, Евроюст и Европол и разследващите агенции, агенциите за правоприлагане трябва да работят заедно, защото това е тема, която надхвърля пактовете, които обсъждаме сега. Трябва да има по-добро приложение и управление на работата в тази област в, на всички нива страните трябва да са отворени към миграция, но не и към нелегална миграция. Благодаря много. Господин Лопес Агилар има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да се обърна към всички е, участници. Е, правилно е това, което твърдите. Става дума за едно явление, което има е, световни измерения. Това е явление, което винаги го е имало. Това не е криза. Миграция винаги е имало. Но а, сега тя е а, е, световна, просто защото всичко друго е световно. Всичко се глобализира, затова трябва да имаме инструменти, с които да можем да управляваме това явление по един достатъчно добър начин. Затова в предходната част от заседанието се спрях именно на връзката между тези две неща връзката между глобалния пакт за беженците и глобалния пакт за миграцията. Всъщност, на практика това означава, че трябва да се променят отрицателните е, перцепции, които характеризират европейския подход. Отрицателни възприятия за беженците и за мигрантите говорим за редовна миграция, обаче реално редовна миграция няма. Няма такива възможности. Ако някой иска да дойде тук, трябва да влезе по нелегален начин. Това обаче о, о, е, Това обаче не, не е вярно. Е, и трябва да, да спрат да бъдат разглеждани мигрантите като нередовно присъстващи. Трябва да се отворят възможности националното право да позволи предоставянето поне на хуманитарни визи, най-малкото на хуманитарни визи. Това е което исках да кажа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Мартин Толедано. Mm, Благодаря ви много, госпожа председател. Очевидно аз съм от Испания, от Камерата на депутатите. Искам да кажа следното. Много е важно да има безопасна, организирана и редовна миграция. Т.е. да има легална миграция, не нелегална миграция. И всъщност трябва да се насърчи легалната миграция, защото нашите страни имат нужда от миграция поради демо... демографските тенденции. Необходими са ни хора, които да а, захранят пазара на труда. И затова трябва да се противопоставим срещу аргументите на популистите, които с удоволствие създават, всяват страхове и после ги експлуатират за собствена изгода. Европейския съюз трябва да има ясна позиция спрямо страните, приемащи беженци. Испания е една от тези страни. И трябва да видим как такът потоците на миграцията и да се види как най-добре да се преразпределят мигрантите в страните на Европейския съюз. Трябва да работим заедно. Страни като Испания са страни, в които често е първата точка на навлизане на а, дадни хора в Европейския съюз, но това не означава, че другите страни имат по-малко ангажименти. Много често мигрантите бягат от тежки економически услови. Трябва да имаме за това система за подпомагане на развитието в економически план, но трябва да има и система за подпомагане на връщането на нелегалните мигранти. Включително и чрез е, наказателни санкции срещу онези, които експлуатират мигрантите, срещу трафикантите, които занимават с каналчийство. Благодаря господин Тром от Германия. Госпожо председател, уважаеми колеги, аз съм представител на германския Бундестаг и ще представя неговата гледна точка. Приветстваме, разбира се, факта, че ООН се занимава с тази тема и се търси общо решение на проблема. Искам да посоча, че Германия е надежен и конструктивен партньор в този дебат и ще се опита да допринесе за намирането на едно едино решение през следващите месеци. От 2015 доказахме, че ние можем да се справяме с голям поток от бежанци, както и с хуманитарния аспект. Господин Прентис посочи, че в дискусиите трябва да сме по-загрижени, по-бдителни и да противодействаме на липсата на толерантност и ксенофобия. Що се отнася до темата за убежището и бежанците, трябва да помислим за справедливо разпределяне на отговорностите в рамките на Европейския съюз е важно да се продължат дискусите на европейско ниво, като тези дискусии са важни и е, за нас, за ХДС и ХСС. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Гомеш. Uh, Благодаря много. Във връзка с казаното от Констанция Орбан де Соса, Искам да подчертая, че тя не само е депутат, но е биш министр на вътрешните работи. Тя участва в дебатите и много добре знае за какво говори, когато казва, че няма как сами с горе ръце да спрем вятъра, няма как да се спре миграцията само с контрол на границите. Става дума за управление на миграцията, за колективно управление, става дума за мерки на европейско и световно равнище и става дума за това да се промени и общественото мнение, защото в крайна сметка наистина имаме нужда от миграция, защото имаме демографски проблеми в Европейския съюз. И всъщност миграцията е от полза за нас. И не трябва да продължаваме да храним престъпните мрежи на трафикантите на хора, които се употребяват с факта, че няма легални пътища нито за мигранти, нито за беженци. А всъщност правни, легални схеми има, но голяма част от тях са извън контрол. това във връзка с... Затова, моля ви, колеги от националните парламенти, замете, проверете какво става на национално равнище при вас, какво става с тези схеми. Например, златните визи, визите за инвеститори, всъщност това са схеми, които застрашават сигурността на шенгенската система. Това е, са схеми, които проституират със сигурността, защото има една категория хора, които понеже имат пари, могат да си купят гражданство. Не искаме подобен тип корупция. Реално това е корупция. Това са схеми за изпиране на пари. Не можем да допуснем а, това. Не можем да си го позволим трябва да управляваме миграцията на хора, които имат нужда да подобрят живота си, които са готови да допринесат за обществото, които са готови да работят, а не а, е, чрез тези а, е, възмутителни схеми за златни визи. Не, те ще защитат обществата ни. Wow, finally we have some reactions in the room. Uh, now. Публиката реагира. Отлично. Е, господин Залан от Унгария. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да посоча, че говорим тук за мигрантите във връзка с Световния пакт, а не говорим за беженците, които са обхванати от Женевската конвенция положителните въздействия са наценени. Текста не отговаря на реалностите и не взима предвид последиците, които ще претърпят повечето държави членки. Сложните социални проблеми не се споменават. Унгария не е съгласна за следните елементи от глобалния пакт. на миграцията се придава положителен оттенък, с това не сме съгласни, а, именно, а също и не сме съгласни с това, че трябва да се зададат сигурни и безопасни легални начини за миграция и за това, че има нужда от економически мигранти и за това, че всички са задължени да подкрепят мигрантите. Не сме съгласни с формулировката, че всяка държава е задължена да премахне физическите препятствия пред миграцията. Или пък там, където се казва, че всички е, страни се призовават да намерят легални начини за улесняване на економическата миграция. Ние искаме причините за миграцията да бъдат премахнати. Това трябва да бъде подчертано. Всяка страна трябва суверено да може да решава кой може да навлиза на тяхната територия. Благодаря ви. Имам още едно искане от залата, ако не се лъжа. Това е представителят от Словакия. Благодаря. Като цяло не исках да се изказвам и да взимам участие в дискусията. Дискусията беше отправена в една насока, която ме накара да реагирам. Щеше ми се да обсъждаме а, други схеми. Говоря от името на Словакия и Словакия иска да се справи с проблемите си на трудовия пазар включително и посредством миграцията. Ние а, приемаме економически мигранти, за да попълват работната ни ръка. България, Румъния и а, Сърби са страните, от които приемаме граждани. И има и различни а, традиции и религиозни а, разбирания в отделните държави членки. Нека да обсъждаме миграцията светлината на реалните развития. Има някои политици на високо европейско ниво, които извиват ръцете на някои държави и членки и се опитват да ги изтласкват от европейските решения, само защото има друго виждане за нещата. Има различни становища, има различни методи за разрешаване на проблема и ние смятаме, че е странно, че страни като Полша, Чехия, Словакия, Унгария трябва да напуснат Европейския съюз само защото някои хора представляват опасност за нас. Благодаря ви. Много ясно стана, че има напрежение в рамките на Европейския съюз, когато стане дума за миграцията. Изправени сме пред проблеми и предизвикателства от голям мащаб 28 за държавите член в Европейския съюз, скоро ще са 27, 500 милиона души с а, а, високо, висока степен на образование, с ниска степен на смъртност. Ние сме облагодетелствани с толкова много неща, за които могат само да си мечтаят хора от другия други краища на света. Що се отнася до създаването на една безопасна, организирана и законна миграция. Управлението на миграцията като цяло трябва да си разпределим отговорността за всичко това. Както някой каза вече, нито една страна може сама да се справи с миграцията сама съвместно ако се обединим, можем да сме силни и можем да се справим. Дебатът беше много интересен. Виждам, че има различия помежду ни, има различия между отделните а, държави членки, но ми се ще да има по-добро разбиране за нещата и да се зачитаме един друг. Благодаря ви, че участвахте в тази втора сесия и сега давам, предавам председателството на госпожа Сливка, която е заместник-председател на Комисията по външни работи в Европейския парламент. want get everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take... Уважаеми колеги, моля заемете местата си, за да преминем към заключителната ни сесия. Знам, че всички са уморени. Нека да приключим с тази част. Моля заемете местата си. Thank you very much. Благодаря. Здравейте. Както знаете, преминаваме към заключителната сесия на днешното ни заседание. И преди да обобщим и да направим заключителни коментари, аз и господин Мораес първо ще дам думата на господин а, който ще вземе думата от АГД Миграция и вътрешни работи. Благодаря. Искам да благодаря за този важен дебат, който се случва в този, този такъв важен момент, точно след изготвянето на нулевия проект и след започването на преговорите. Ние оценяваме вниманието от страна на Европейския парламент, най-вече от страна на тази комисия оценявам и участието на националните парламенти в този дебат. Ако всички заинтересовани страни участват в дебата, така ще бъдат взети предвид гледните точки на всички национални парламенти, на всички общности, така че да се стигне до един холистичен пакт, който да е подкрепен от всички ни. Миграцията наистина е глобален въпрос. В декларацията от Нью Йорк е, е заложен основ са заложени основите на тази работна програма за миграцията. В декларацията се посочва, че трябва да правим солидарност, да споделим отговорностите си, да работим на международно ниво. Заложени са основните насоки за създаване на глобална рамка, свързана с миграцията, като се обхванат актуалните развития. Над 65 милиона души са насилствено разселени по света, са бежанци, вътрешно разселени лица. 58 милиона са бежанците в международен мащаб. Европа е изградила дългосрочна стратегия възоснова на партньорството и солидарността. Спасяването на живот е първия приоритет и Европейския съюз работи за оказване на закрила на бежанците и търсите убежище, като противодейства на трафика на хора и съдейства за легални начини за идване до Европа. Трябва да се премахнат основните причини, е, за миграцията. Има фондове, е, които са предвидени в тази връзка. Един от тях е доверителният фонд е, от Малта. Необходим е всеобхватен подход, който доведе положителни резултати, като е добре да се е, включат най-добрите практики в двата пакта на световно ниво. Трябва да оформим най-добрите решения и трябва да сме убедени е, в това, което правим и да сме убедени в това, че тясното ни сътрудничество на международно ниво ще доведе до по-добри развития в засегнатите страни ние подкрепяме ВКБ БОН и техните действия за изготвяне на глобален пакта за бежанците, като бъдат обхванати всички заинтересовани страни. Както беше споменато, солидарността подобрява живота на милиони души, които са някъде на път. Необходимо е да се ам, зачитат човешките и основните права на бежанците. Трябва да има балансиран и приобщаващ глобален пакт, предвиждаш конкретни мерки и а, пакт, който да откликва на очакванията на засегнатите страни. Глобалния а, а, пакт е много важен и той се, е подложен на преговори с помощта на посланиците Камачо и Лаубер. Обхванати са интересите на транзитните страни, страните на происход и а, край, страните на крайна дестинация. Прави се опит да се създаде безопасно организирана и законна миграция. Необходим е централизиран подход и да се взема предвид уязвимото положение на а, лицата които са част от миграцията. Тук имам предвид най-вече децата. Необходими са конкретни мерки, за да се прекратят порочните практики на трафикантите на хора. Необходими са допълнителни дискусии, за да се изяснат отделни въпроси от пакта, като например за, за, тя, за подсилване на сътрудничеството за управление на миграцията и улесняване на връщанията и реадмисията, освен това, трябва да се вземат предвид и потребностите на мигрантите, като се зачитат ценностите, нуждите и безпокойствата на обществата, били те в страната на происход или в страната, която ги приема. Говорим тук за интеграцията, за капацитета на трудовия пазар. Това са все важни неща. И на последно място продължаваме да държим за водещата роля на МОМ при изпълнението на пакта световен мащаб. Партньорството и ангажиментите са наши водещи принципи. Създаването на работна група която да оказва съдействие на бежанците от Сирия. Работи се в тясно сътрудничество с други партньори от областта на миграцията. Благодарим на Европейския парламент за оказване на подкрепа в цялостния дебат и в цялостния процес. СВД ще продължи да работи и да оказва подкрепа на сегашното българско председателство. Европейския парламент ще бъде информиран от нас за по-нататъчните ни действия. Очакваме пленарната резолюция да бъде прията през март. Благодаря ви. Благодаря, господин Джакомини. Много интересно беше вашето изказване. Благодарим ви за това, че ни а, информирахте за настоящите развития и ще ни информирате и в бъдеще. Сега давам думата на председателя на комисията Либе, господин Клод Мораес, за да направи той своите заключителни слова. Благодаря съвсем накратко, колеги. Много беше дълъг този ден. Всички са изморени. Бих искал да се спра само на няколко идеи. Първо, благодаря националните парламентаристи, особено тези, които останаха до края. Глобалния пакт и процедурата по него е един от най-деликатните въпроси за парламентите в държавите членки. Ние го разбираме добре и знаем, че в държавите членки има тревоги. Освен това, има държави членки, които са в много различно положение, що се отнася до глобалната криза. Гърция, Швеция, Германия, Португалия, някои от страните от Вишеградската четворка. Даваме си сметка, защото и нашите членове представляват тези страни разбираме мотивите за миграцията, причините е, за бежанците. Но основното е, че сега имаме два глобални пакта, по които се работи и ние трябва да участваме. Институциите, Европейския съвет, Съвета, Европейския парламент – който е основен с законодател. Е, за нас е много важно да работим по миграцията и убежището. Много е важно и да се каже нещо за двата глобални пакта. Много беше хубаво, че успяхме да разговаряме с вас пряко дори и в този труден формат. На второ място трябва да продължим да го правим. На трето място какво предстои през март Европейския парламент ще приеме своята резолюция. Тя ще бъде балансирана. Либе се занимава с законодателната страна. Госпожа Шуица ще се спре на работата на АФЕД. През декември ще бъдем в Марокко, но ще имаме и други срещи по глобалния пакт. Ще работим холистично, не само с колегите от Либе и Афет, но и колегите от Комисията по права на човека. Ще работим с всички, за да бъде процесът достатъчно обхватен. И накрая, ние разбираме, че това е един от водещите въпроси в много от вашите държави и институции. Днешната среща няма как да реши всички тези проблеми, но ние оценяваме факта, че вие сте отделили от времето си да бъдете тук. По-добре е да бъдем ангажирани в процеса като Европейски съюз, отколкото да не бъдем. Още веднъж благодаря ви много неща научих днес. Госпожо Шуица, заповядайте. Благодаря, господин Мораес. Благодаря ти, Клод, за тези заключителни бележки. И не само за бележките, за опоритата работа на комисията ли в тази област, защото Наистина, е, Либа е комисията, през която минава по-голямата част от законодателната работа. Афет, разбира се, също помага. Уважаеми колеги, мисля, че този, доклад, този дебат беше изключително важен. Не само заради значимостта на процеса по глобалния пакт, а и за това, че държавите членки водят между правителствените преговори. Както каза и Клод, това е гореща тема във всяка от нашите страни. Светът има нужда от европейски лидери, от глобални решения. Европа трябва да бъде единна и да има споделена визия. Днес се каза нееднократно, че нито една страна не може ефикасно да реши проблема сама. Целта на това заседание беше да говорим за споделената визия. Ние ще продължим обсъждането след следващите месеци и втората половина на годината. Парламентите трябва да се чуят в този дебат. Не можем да оставим само правителствата да решават какво да се прави с глобалната миграция и разселването, нещо, което е много важно за гражданите ни. Ние, като парламентаристи, искаме да се чуе нашия глас. Още веднъж на края на заседанието. Благодаря на всички оратори, на членовете на националните парламенти за това, че бяха тук. Благодаря им за отличния принос. Желая ви приятна вечер!